10. Dear colleagues, probably we can uh, start with uh, some minutes of delay. The first point it is the adoption of the... agenda. първа точка, колеги, от дневния ред е приемането на самия дневен ред по искането на докладчиците в сянка. И за да се договорят окончателно компромисните изменения и допълнения и дискусиите в политическите групи, гласуването а, по генетично модифицираните е, е организми се отлага за 11 ноември е, в е, вторник. След това разменяме две точки от дневния ред. 18 и 19 и с това дневния ред е прият без възражение. Очевидно, втора точка от същия съобщение на председателя Първото съобщение е за промяна в графика. Съветът предлага да се отложи за първата януарска сесия, вместо да се обсъжда по време на ноемврийската сесия. Съветът се мотивира с това, че би предпочел процедурата на второ четене да започне и протече изцяло по време на предстоящото латвийско председателство на съвета. Господин Торвалд, нашия докладчик, е против това отлагане, но след е, консултации с докладчиците в Сянка все пак прие, да приеме е, това искане на съвета в духа на междуинституционалното сътрудничество, следва графикът. Обявяване на, на позицията на съвета на пленарно заседание през месец януари, разглеждане на проекто е... е заключенията uh, on the 23rd and 24th of February, and the vote in plenary uh, in the second plenary of April. And now uh, the rapporteur has asked. Thank you, Chair. Докладчика поиска думата. И благодаря, господин председател. Малко съм разтревожен, тъй като вчера към нас се обърна някой е, който заяви, че съветът обяснява това протакане, като се оправдава с неготовността на парламента, което просто не е вярно. Политическото споразумение в съвета е постигнато на 3 юни, т.е. преди 5 месеца. И от тогава насам именно съвета протака. И това не е приемливо. Както и аз казах, Искането е отправено от съвета. И е ясно, че всичко това се дължи на позицията на съвета. Тъй, второ съобщение на председателя за следващото заседание на нашата комисия, насрочено за понеделник 10 ноември след обед. И ще продължи на 11 вторник сутринта, за да гласуваме, както вече посочих, доклада на госпожа Райс по генетично модифицираните организми, а и за да проведем размяна на мнения с новия комисар за климата и, енергетика, и енергетиката господин Ариес Каниети. Заседанието, насрочено първоначално за 13 ноември четвъртък, е отменено и освен това сме насрочили изваредно заседание на нашата комисия на 24 ноември понеделник от 19 до 22 часа, за да гласуваме доклада на господин Никълсън за новите хранителни продукти. Ще приветстваме факта, че само трима членове са поискали е, да получат информацията на хартиен носител, като по този начин се оказва нашата комисия все така на водещи позиции в усилията за намаляване потреблението на хартия в парламента към 2015 година изцяло проучваме въпроса да се откажем от хартийните носители, както Комисията за околната среда прави от самото начало на своето същество. Днес между 14 и 15 часа в тази зала ще се състоят предвидените консултации. Що се отнася до езиковия режим, разполагаме с 21 езика, с изключение на естонски и малтийски. Ам, и както е обичайно, цялата документация е, за заседанието е на разположение в е, портала Електронна комисия. Разискванията ни се предават на живо по интернет. Резултати от заседанието на координаторите на 30 октомври. Информацията е разпространена в електронен вид. Ако не възразявате, можем да приемем е, препоръките на координаторите за прияти. Няма възражения. Така. Протокол от предишното заседание, ако не възразявате, става въпрос за заседанието на 24 и 25 септември. Така, ако не възразявате, протокола се приема. И още нещо за сведение на членовете на комисията по пета точка за междуинституционалните преговори, които са в ход в момента. Става въпрос за тристранните разговори по контрола и докладването на емисиите на въглероден двокис в морския транспорт за съответно изменение и допълнение на регламента. На първите три страни разговори на 15 октомври всичките три институции изразиха готовността си да преговарят и да постигнат колко се може по-скоро споразумение на второ четене с две тристранни срещи и две технически, т.е. заседания на експертите. Бяха е, обменени мнения по политическите въпроси. Съветът прие редица от измененията, съдържащи се в, първ, в позицията на Европейския е, парламент за, първата, за първо четене. Второто, втората тристранна среща е насрочена за 18 ноември. Второ, за намаляването потреблението на пластмасови пликове на първите три странни разговори на 14 октомври всички три институции заявиха готовността си да преговарят и да търсят е, скорошно споразумение на второ четене. Първата среща даде възможност е, е, за аргументиране на съответните позиции и установяване на евентуални възможности за сближаване, особено що се отнася до информационни е, кампании за обществеността. На следващото експертно заседание бе предприят и по-задълбочен анализ. На втората тристранна среща вчера вечер е, бяха приети евентуалните за сега компромиси и нещо повече. Докладчикът на самото заседание, на самата тристранна среща представи допълнителни предложения за облегчаване на усилията за постигане на компромис. На следващото заседание на експертите работа ще продаде в детайли, е, за да се стигне евентуално до компромисно споразумение на е, следващата тристранна среща, насрочена за 17 ноември. Следваща точка от дневния ред. Доклад на господин Никълсън Джеймс за новите хранителни продукти. Получили сме 393 <clears throat> изменения и допълнения – 276 в комисията по селското стопанство и 96 в комисията по външната търговия. Доста работа ви предстои, господин Никълсън. Хайде да се изкажете най-напред. Благодаря, господин председател. Бих могъл Наистина, господин председател, предстои ли гигантска задача. Текстът е комплексен, не безспорен на места. Едва ли ще се изненадате, като кажа, че ангажираността на колегите от нашата комисия с 393 изменения, като оставим на страна измененията в другите комисии, и тази седмица се гласуват измененията и в Агри и Финта, е значителен приветствам тази ангажираност е, и смятам, че все пак можем да постигнем компромис по отделните изменения и допълнения. Вчера разговарях с докладчиците в Сянка. Говорим още за първи и втори член. Това може да ви изглежда някакси твърде скромно, но тези два члена са изключително важни и напредъкът е сериозен, имайки предвид, че втори член съдържащ определението на самото понятие нов, новаторски хранителен продукт е от съществено значение за целия текст. Е, очертава се консенсус по различните категории, с оглед на дългоочакваната яснота на пазара, както за потребители, така и за производители. И аз съм е, насърчен от е, съгласието, което се очерта на е, вчерашното заседание, но все още има нерешени въпроси, най-вече за нанно материалите поне четири от политическите групи в парламента имат категорична позиция по, по предложението на комисията в това отношение и се възползвам от възможността да призова е, комисията да, да разясни широко сред политическите групи е, своята позиция, особено по измененията и допълненията за материалите и за премахване на упоменаването на регламент 1169 от 2011 година. И въобще как гледа комисията на евентуално компромисно е, решение. Втори въпрос е за е, безопасната употреба в трети страни е, с е, е, докладчиците в сянка общо сме на едно мнение, че понятието потребление на традиционен хранителен продукт от голяма част от населението. Цялата тази фраза се нуждае от, от доизясняване в текст. И е необходимо това да стане още във втори член определения. И отново се възползвам от възможността днес да помоля комисията да разясни а, б, своя подход към, към тези понятия а, широко или значително потребление на английски large significant. Тези термини сами по себе си твърде обемни, не, не особено ясни по съдържание, могат да засегнат значителна степен по-нататък нормативната уредба по отношение на хранителните продукти от трети страни. След това, класическите въпроси са на дневен ред се още за актовете за изпълнение, за защитата на личните данни и все пак, въпреки че времето не е на наша страна, е, аз съм уверен, че ще постигнем е, съгласие към датата определена е, за гласуване. Много е работата наистина. Аз не се заблуждавам, не се заблуждавайте и вие. Постигнахме немалко в началото. Благодаря на докладчиците в сянка за конструктивното съдействие. И още нещо, Днес ще има възможност да се срещна с представители на съвета, с надеждата всичко да претече гладко. Благодаря. И сега първия кръг на изказвания. С докладчиците в сянка ще започнем Пилара Юсо. Много благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за поясненията. След тях, всъщност, аз самата нямам кой знае колко какво да добавя. Аз съм съгласна, бях съгласна и продължавам да съм с доклада на господин Николсън. и в свидетелство на това аз самата не предложих никакво изменение. Бяхме заляти обаче с лави на други предложения, които в общини могат да се групират лесно в няколко групи. Вчера проведохме първото заседание и аз също като господин Никълсън бих искал да получа днес пояснения от комисията по повод на наноматериалите, както и на това, какво значи тяхната безопасна употреба, както и за думите large и significant на английски, обширно, значително, как точно да ги тълкуваме. Дали, дали дали да имаме изобщо някакво тълкование или просто да потърсим друга дума. И сега искам още нещо да използвам да кажа, а именно, че в законодателните проекти, по които работим напоследък, според мен злоупотребяваме с делегираните актове и с актовете за изпълнение. Това са правни фигури, но все още не сме наясно как да ги използваме. Приемаме законодателство, но било то под формата на делегирани актове, било то под формата на актове за изпълнение, комисията си позволява да ги изменя, при това доста съществено. Бих искала аз да предложа тези видове законодателни инструменти да и се използват само тогава, когато е законно предвидено, а не като ключ за всичко. Благодаря. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика. След заседанието на докладчиците в Сянка вчера успяхме към края на заседанието да стигнем до, до компромиси и да стигнем до взаимноприемлива позиция. Има обаче някои неща, които трябва да се засегнат в доклада. Някои от тях вече са отразени но трябва, трябва да, да е ясно. Първо трябва да, да включим в текста и въпроса за клонирани, а, клонирани животински организми. Има специализирано а, законодателство в тази област, трябва обаче да се въведат съответните мерки, за да се а, попълнят всякакви, всякакви а, празнини в законодателството. трябва тук да, да се види какво ще направим втори регламент по този въпрос, преди да се приключат преговорите по цялостното законодателно досие за клонирането. После, както спомена и докладчик, а и аз съм съгласен, традиционните храни Необходимо е да излязат насоки от страна на комисията или Европейския орган по безопасност на храните. Няма значение точно как, да се уреди, как ще се уреди това процедура, но или насоки на комисията, или такива, които да излязат от комисията, но са изготвени от ЕФЗА, ЕФСА, органа по безопасност на храните. После наноматериалите в храните. Това е труден въпрос. Е, определението почива на е етикетирането в сегашния текст. Там, е, там границата, която се предвижда е 50% наноматериали в храните. По становище на ЕФСА от 2012 година обаче това не е приемлив прак и ЕФСА предлага прак от 10%. Проблема е, че няма начини за, за разкриване на съдържанието на, на, на наноматериали с такава точност. Затова аз предлагам а, критериите да, да почиват на, на технологичните процеси. Това да бъде критерия да се, проверява, е, да се проверяват не толкова съставките, колкото производствените процеси и до такива, които са в състояние да, да доведат до съдържанието на наноматериали в храните. Надявам се е, да успея да, да убедя другите колеги, другите докладчици да, да приемем тази гледна точка. Благодаря също така на докладчика за това, че е въвел някои категории, които, от които текста печели, става по-ясен. И По основните въпроси мисля, че сме постигнали съгласие. По-нататък ще е, разгледаме и някои по-дребни въпроси, като например израстването и отглеждането на тъкани, което за сега не, не, не, не е, е въведено и някои други нови категории аз съм предложил. Последното нещо, което искам да спомена, са актовете за изпълнение и делегираните актове. Винаги, разбира се, има конфликт по този въпрос между парламента и съвета. Според мен не е приемливо с актове за изпълнение да се да се променят определенията на нови храни, актуализация на списъка. Трябва трябва потвърждение и от Европейския парламент по отношение на ензимите и добавките към храните. мисля, че същата процедура трябва да се следва и в настоящия регламент при новите храни. Много се радвам, че успяхме да въведем един друг елемент е, хуманно отношение към животните, здраве на животните в е, текста. Много се радвам, че ползотворно работихме с докладчика и другите докладчици в е, Сянка и се надявам, че в крайна сметка ще успеем по всички въпроси да се споразумеем. Мари Полцен от АОД. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Николсън, за, за положените усилия. Чудесно се справихте като преговарящ с съвета. Много се радвам, че се върнаха старите категории в текста, защото първо начало, ами, защото продължението на комисията беше доста, доста, доста неясно, трудно беше изобщо да се види какво целят с този текст. Не се знаеше кое е под прага, кое е над него. А това е сериозен проблем, когато става въпрос за внос от трети страни. Чудесно обаче, че сега в крайна сметка вече категориите са много ясно определени. Сега, дали е, трябва да се въвеждат още нови е, категории, е, това е въпрос, по който изглежда трябва да се стигне до компромис. Аз не бих искала клонирането да се включва в този регламент. За разлика от колегата, е, който се изказа току-що. Това е много е, оспорван въпрос. Също и много специализиран. Та ясно е настоящия текст да остане максимално ясен, да не го объркваме с други въпроси. Просто трябва да работим по предложението на комисията като отправна точка. Един от най-оспорваните въпроси поне при всичките години, когато аз съм работил по такъв въпрос, Това е наистина най- най-оспорваната тема, която съм виждал клонирането. Много се радвам, че вчера успяхме да достигнем до първоначален компромис. Казва се също, че при някои обстоятелства новите храни трябва да бъдат изпитвани във връзка с околната среда, защото новите технологии имат въздействие не само на здравеопазването и общественото здраве изобщо, а новите технологии са, разбира се, безспорно, абсолютно необходими, Не бива обаче да изпускаме от поглед потенциалните резултати от новите технологии. Това, което може да се окаже в резултат от тях, както в телата ни, така и в околната ни среда. при, при разсъжденията си трябва да, да почиваме на независими, научни и измерими резултати. И това е свързано и с делегираните и актове, актовете за изпълнение също така. Не можем просто да се поддаваме на някакви непотвърдени данни. Така че мисля, че ролята на ЕФСА, Европейския орган по безопасност на храните, е изключително важна в този процес. Въпроса за определението на внос от трети страни трябва също да се разгледа допълнително. Не става въпрос единствено и просто за нови храни, става въпрос за нови храни, които са пуснати на европейския пазар. Нашето изискване е те да са били ползвани в продължение на известен период време от голям брой хора. Как обаче можем да сме сигурни а, в това? И какво точно имам предвид? Има предвид страна или регион? Има ли разлика между малки страни като Люксембург и огромни страни като Бразилия? Добре, Люксембург, аз знам, че е в Европейския съюз, но просто го давам като пример за, за, за малка страна. Да има една несигурност в тая връзка. Има някои съмнения. които трябва да се преборим. И ви призвавам да не използваме това като инструмент за въвеждане на пречки за търговията. Осно... Е, една от основните ни цели изобщо на този мандат е да, да възстановим економиката на Европейския съюз. Заедно с това да намалим бюрокрацията, да създадем по-добри възможности, най-вече за малките и средните предприятия, така че те да могат да експериментират с нови технологии, нови подходи, нови методи. Да призовавам ви, колеги, да се придържаме към принципите на яснота и прост изказ. По време на нашия мандат, сегашния мандат, ние трябва да, да, да, да направим живота на европейския е, гражданин по лесен. Следващия докладчик в сянка. Госпожа Алкен. Благодаря, господин председател. А, а, благодаря на колегите. Първото нещо, което искам да кажа, е свързано с делегираните актове. Ние не сме съгласни с списъка, който, кой, който се предлага за, за вземане на решение по тази процедура. Както, каз, както се каза, внесени са много изменения, едно от които е да се допитваме до, до, до EFSA във всеки един случай. Това означава, че may в английския текст трябва да се замени с shall. По отношение на нано материалите, не сме съгласни и за това, което се говори за етикетирането. Основното нещо е оценката, оценката на риска, не толкова етикетирането. Защото всеки наноматериал трябва да е преминал през, през оценка на риска. По, време, по въпроса за, за клонирането и клонираните организми, денонощни спорове се водиха по време на предния мандат. Говореше се, е, че за това трябва да се забрани консумацията на клонирани а, а, животни, но тогава някой каза, че никой няма да тръгне да яде клонирани животни, понеже би било твърде скъпо. А, това обаче е нелепо, защото, защото трябва да включим в приложното поле на всякакви текстове за клонирани животни и, а, и а, техните поколения. В противен случай няма смисъл да се говори изобщо за, за клонирани организми. Тогава определено има, има пропуски, има, празно, има празноти и, и те трябва по някакъв начин да се запълнят. И съм съгласна, че не бива да протакаме е, твърде много. Благодаря ви. Госпожа Бойлен, Бойлен сега от името на ГУЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Много беше по-затворна вчера срещата. Един от основните въпроси е, е, в доклада е определението на нова храна. Ако имаме предвид е, храни, които съдържат наноматериали, аз не мисля, не мисля, че именно в този регламент трябва да се урежда това. Ако не се говори за оценката на риска, Регламента за новите храни трябва да се съсредоточава върху това. Радвам се, че толкова много а, изменения са внесени от различни политически групи. Всички са съгласни, че 50% като а, прак е неуместна граница. ЕФСА смята, че 10%, а, 10% трябва да се използва, Това обаче не е в състояние с законодателство за етикетирането. Аз мисля, че трябва да се заменят или да се, да се заменят а, а, разпоредбите за етикетирането, като се споменат конкретни прагове. Трябва да, се, трябва да се определят ясно точно какви са нивата на наноматериали, които присъстват в храните и това трябва да бъде максимално близко до препоръката на ЕФСАМ. Има съмнения, несигурност, както чухме и мисля, че трябва тогава да гледаме, да действаме именно по пред, предпазлив начин. Тогава, когато има съмнение, не трябва да се допуска нови храни да се пускат на пазара ни трябва, а, трябва да се изисква категорично доказателство за безопасността на тия храни за потребление от човека. Едно от измененията или групата от изменения е свързана с клонирането. Аз не мисля, че трябва да допускаме е, положение, при което приемаме е, регламент за новите храни, но не се приема регламент за клонираните организми. Мисля, че за това трябва да се каже, че докато не влезе, докато не влезе в сила директивата за клонираните животни и а, техните поколения, а, да не се допускат а, такива храни на европейския пазар. Европа, Европа на свободата и пряката демокрация, госпожа Еви. Благодаря. Когато определяме какво значи нов елемент, трябва да осъзнаваме колко деликатна е тази тематика. Това, са, това е все още терра инкогнита и непрекъснато се променя. Нещата се развиват, появяват се различни елементи, нови елементи, без да се знае точно какво представляват. Така че въвеждането на категории е всъщност опасно, тъй като ограничава обсега и дава възможност да се храни, хранителни съставки, продукти, които да са съвсем нови могат да се включат, с други думи, направо в списъка, без да бъдат е, щателно проучени преди това. Сега, освен тези технически въпроси, като категориите, наноматериалите, както споменаха някои колеги, аз мятам, както каза и е, госпожа Окен, че етикетирането е всъщност по-скоро оценка на риска Именно от оценката на риска ще проистече определението. Според нас, например, част от наноматериалите могат да бъдат определени като нова храна, други не. Друго нещо е свързано с молекулярната структура на храните и тяхната промяна, които всъщност могат да изменят хранителната стойност на храните или направо да я унищожат. Не би ли трябвало това да се регулира? Не би ли трябвало да контролираме по-отблизо качеството на храната и на хранителните съставки. Именно тук смятам, че се крие основата на нашия процес. Би трябвало да запазим основата на регламента, който дава повече свобода на пазара. Това е едната опция. Другата опция е един по-ограничаващ регламент, който да опазва околната среда и да защитава, да предпазва здравето на гражданите. Ето това решение трябва да вземем дали едното и дали другото. Политиката обаче, е, стратегията, която очертаем, трябва да бъде конкретна и ясно приложима и целта и освен това трябва да бъде и образование, просвета на гражданите за това какво консумират. Благодаря. Захвалям господине председниче. Е, dakle, kolegice i kolege, svrha ove regulative je osigurati sigurnost hrane, zaštititi javno zdravlje, ojačati unutarnje tržište. Mnogo благодаря, господин председател. Идеята на цялото това начинание е повече качество на храната, като консумираме и здравословен начин на хранене. И освен това трябва да бъде приложимо е в еднаква степен във всички държави членки. Тези, които искат разрешение за пласиране на пазара на нови храни, не винаги са наясно с това какви документи трябва да приложат към заявката си. И така, понякога организациите или ведомствата, които получават заявката, я препращат след това на съответната агенция или служба, която трябва да ги оцени. Въпросната агенция или служба, съответно, пък няма как да се свърже директно с заявителя, така че го връща обратно на ведомството, откъдето я получава, ведомството на заявителя, после целия път обратно и така нататък. Така че аз смятам, че трябва още от самото начало да обясним какви са документите, които трябва да се приложат към заявките за регистриране на нова храна, за да се улекоти цялата процедура и да не е толкова сложна и дълга. Освен това, няма да е лошо да знаем кои и какви заявки са подадени тези списъци, трябва да ги има комисията. И тъй като разрешението, лицензът, който ще получат заявителите, ще въжи за целият Европейски съюз, то тогава би трябвало да спестим усилието на заявителите и да им искаме само един екземпляр, а не да ги караме да подават няколко на различни места. Благодаря. Госпожа Пети Кайнен. Благодаря, аз съм съгласна принципно с е, казаното до момента, само бих искал да подчертая следното. Колко е важен целият този процес, защото от е, това дали сме прави или не, ще зависи здравеопазването, на нашите граждани. Не може, ако допуснем грешка, после да я поправим. Би било евентуално много късно, ако грешката е вече допусната. Това първо. Второ, именно с оглед на това трябва да наблегнем на превенцията. Тя трябва да бъде сериозна, стрикна и взискателна като механизъм на действие. Няма смисъл да се въвеждат ограничения и правила, ако след това те не се спазват. Нещо и няколко други коментара бих искала да направя, но започвам всъщност от най-важния, за да ги степенувам. Това, което, по което преговаряме в момента с съвета и с комисията, а именно неимоверно големия натиск, който съществува да се прекратят с каквито и да било преговори за консумация на клонирани животни, изобщо за клонирането. Защо си затваряме очите обаче пред факта, че клонираните животни вече съществуват? И освен това и са в продажба. Ето за това смятам, че по-скоро трябва да направим обратното. Не да го изключим от обсега на действие на регламента, а да го включим в клонирането. И да определим дали три трябва да бъдат поколенията на клонираното животно, които трябва да бъдат обхванати в обсега на регламента или повече, или по-малко. Както и проследяването на остатъчни елементи от въпросното клонирано животно в следващите му поколения. Това е предложението за революционно, за проактивно действие, а другото би било да подкрепим съществуващата вече директива. Това, което трябва да направим обаче е всячески да избегнем въвеждането на назадничало законодателство в този смисъл. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Ще дам думата сега на комисията, защото много колеги зададоха въпроси на комисията, така че дам думата на господин Будлер. Oui, merci, благодаря, господин председател. Наистина, ние също бяхме впечатлени от значителния брой изменения и допълнения във вашата комисия, както и в комисията по селското стопанство. Ще се опитам да отговоря на някои повдигнати въпроси, като започнем с връщането обратно в текста на категориите. Вярно е, че първоначалното предложение на комисията не сме предлагали това да се заимства от предходния акт, обаче си даваме сметка, че това противното, т.е. би могло да доведе до по-голяма яснота и съответно не сме отрицателно настроени към въвеждането отново на категоризацията на новите хранителни продукти факта. Второ, засегнат въпрос от много от вас тук, наистина за клонинга – е, знаете, че комисията е внесла паралелно предложение, тъй като дебатът по клонинга определено е доста тежък, доста труден. В текста за случая, за новите хранителни продукти, нищо не се казва за клонинга, но нашата позиция е такава. Статуквото за е, хранителни продукти с происход е, клонирани животни, става въпрос за млечни и местни продукти, следва да се запази. В очакване, разбира се, парламентът и съвета да приемат отделния внесен от комисията, е, комисията текст за клонинга. Така че ние сме за изменение 92, е, което е внесено, а именно за връщане на предходното положение, т.е. статуквото, а именно произхождащите от клонирани животни хранителни продукти е, да, да бъдат обект на, на цялата нормативна уредба, свързана с клонирането. По-нататък, наноматериалите, знаете, че към днешна дата имаме легално определение е, в е, акта 11, регламент 1169 от 2011 година, също така знаете, че САК по делегация сме предложили изменение на старото определение. Този акт обаче бе отхвърлен от предходния състав на Европейския парламент. И сега бихме могли в съвсем кратък срок да ви представим нов текст по същия акт по делегация, който отразява тогавашното желание на парламента – а именно така наречените стари добавки, които са в разпространение на пазара отдавна, но които съдържат остатъчни, е, остатъчно съдържание наночастици, да бъдат включени в е, новата уредба на обозначаване и етикетиране. Не бихме искали обаче в два отделни акта да има две отделни определения. Това би нарушило е, яснотата, правната сигурност. Т.е. от една страна в акта за етикетирането, от друга страна е, в е, акта в случая за новите хранителни продукти. По, по делегация би следвало да се засегнат определенията и в, двете, и в, двата, и в двата регламента. Тоест определението да е едно. Не, нали, не, не бива да се допуска в края на краищата да се стига до различни противоречиви определения. Определението, основното, би следвало да бъде в регламента за етикетирането, но да държи сметка е, за аспектите безопасност на хранителните продукти по смисъла на регламента за новите хранителни продукти. И така е, възниква въпроса за праговото равнище 50 или 10%. Тук е, изказалият се е, член на Европейския парламент е прав. Към днешна дата 10% съдържание на наноматериали в съставките не е възможно да се е, установи, но и 50% не е лесно. И съответно ние предлагаме норма, съгласно която с развитието на научното знание – тези 50% лека по лека ще слизат надолу, та да се стигне до 10%. Мисля, че всички тук, поне, поне в тази зала, в това число и съвета, и комисията, сме за ниско прагово равнище. Днес обаче това е технически невъзможно. И не се подава на контрол, нито от страна на производителя, нито при внос от трети страни установяване на 10% наноматериали е технически невъзможно. Та, ние се стремим към една непротиворечивост на актовете по отношение на етикетирането от една страна, от друга страна по отношение оценката на безопасността на новите хранителни продукти. И прочим случая не само, що се отнася до новите хранителни продукти, но и е, за Друг повдигнат въпрос е упоменаването на принципа на, на предпазливост или, или принципа за оценка въздействието върху околната среда на новите хранителни продукти. Има е, набор от е, нормативни актове, които действат е, по отношение на опазването на околната среда, от една страна е, и съответно е, ОВОз, и от друга страна за принципа на предпазливост и тези текстове са приложими в своята цялост по отношение на новите хранителни продукти. И когато Европейската агенция за хранителните продукти проучва безопасността на нов хранителен продукт, ако агенцията не разполага с цялата научна информация, за да докаже безвредността на продукта, съгласно принципа на предпазливост, се задейства и нали, ако възникнат съмнения за безвредността, е, предлагането на принципа на предпазливост е, ще доведе до отказ новия хранителен продукт да бъде разрешен за е, пазарно разпространение. Сега, що се нася до прозрачността и безвредността, въпроси, които също бяха повдигнати, предложението, е, което вие правите е, е Молбоподателите, заявителите, държавите членки да разполагат с подробна информация, ръководство или, или напътствия някакви за характера на новите хранителни продукти. И ние се присъединяваме към това ваше предложение. Ще бъдат разработени насоки в сътрудничество с ЕФСА, разбира се, с Агенцията за хранителните продукти за да е, е, се помогне най-вече на малките и средни предприятия да, да разтълкуват действащото законодателство. Но пък чрез насоки не може да се изменя е, нормативен акт. Те могат да бъдат само обяснителни по отношение на, на същия. А, мнозина от вас, както и обичайно, засегнаха въпроса за актовете, за изпълнение или по делегация. Това е обичайна тема, за, която води до разногласия между парламента и съвета. Актовете за изпълнение или по делегация нямат за цел да изменят, в никакъв случай, нямат за цел да изменят основното законодателство. Правната служба на комисията е особено бдителна в това отношение, вашата, прав... вашата правна служба също и съответно е, правната ви комисия. Не е възможно по такъв делегиран начин да се изменя основен законодателен акт. Ние нямаме и такова намерение. От друга страна, обаче, следва да се даде възможност за известна гъвкавост. Особено в случая, що се отнася до списъка на новите хранителни продукти, що се отнася до преходните разпоредби между двата акта. Нали, нуждаем се от гъвкавостта, която ни дават актовете за изпълнение, за да се избегне изпадането на системата в парализа. Кошал съм тук каза процедурата да била е, по-проста, за да се даде възможност на предприятията да развиват новаторските си идеи, да не бъдат възпрепятствани от бюрократични формалности. <coughs> Впрочем, това е, е и е, духът, е, в който работи новият председател на комисията Юнкер. И проблема за, проблема за новаторството е сериозен проблем, особено в хранително-вкусовата промишленост, когато понякога се ширят страхове, опасения, нещо, което не е характерно, например, за нехранителното промишлено производство или е, и, и дори не, не по отношение на фармацевтиката. Ам, и при това, разбира се, ЕФСА и, и всички институции на Съюза се грижат за гарантиране на безопасността. Но от друга страна пък, процедурата трябва да е сравнително бърза е, по разрешаването на пазарната реализация на новите хранителни продукти. И това искат от нас производителите. Ето това бе, е, господин председател. В заключение ще кажа, че ние естествено сме готови да работим заедно с господин Никълсън, е, главния докладчик и, и колегите му докладчици в Сянка. Така че всички заедно, в това число е съвета, да стигнем до, до един отличен и слав, да се надяваме скорошен текст на акта за новите хранителни продукти. Благодаря. Докладчикът. Благодаря, господин председател. Благодаря на, на всички колеги за е, идеите, за участието. Много, много полезни бяха разисквани. Нали, има яснота, очевидно. Е, има и сериозни разногласия по, по някои от, от е, въпросите и, и просто предстои през едните няколко седмици да запретнем ръкави. Благодаря на колегите. Извинявам се, че веднага сега трябва да се отправя към Комисията по селското стопанство за заседанието, което вече е в ход. Така, преди да закрия разискванията по тази точка от дневния ред, нека кажа, че ще гласуваме по, по измененията и допълненията на измаредно заседание в Страсбург на 24 ноември. Сега можем да пристъпим към следващата точка от дневния ред. Конвенцията за международната търговия са застрашени е, видове на дивата флора и фауна. Комисията е известна под съкрещението ЦИТЕС. Е, ще дам думата на комисията най-напред. А по по-късно, след това и на докладчика, на докладчицата в случая. Благодаря, господин председател. Е, е, благодаря на госпожа Аюзо за, за доклада, е, за предложението на Европейския предложението, съдържащо се в доклада, Европейският парламент да даде своето съгласие за присъединяването на Съюза като страна под СИТЕС. Няколко думи за конвенцията. Тя бе е, подписана през 1973 година. Тогава само държави можеха да бъдат страни. По конвенцията нещата от тогава се промениха. Вече има възможност за регионални е, организации, в това число Европейския съюз, да се присъединят към конвенцията. Това стана по изменение на конвенцията, прочим, което вече е в сила от ноември миналата година поради което и комисията излезе със съответно предложение е, ЕС е, да се присъедини към конвенцията. ЦИТЕС е конвенция е, обединяваща въпросите за търговията, за опазването на околната среда, за развитието и присъединяването на ЕС към ЦИТЕС според нас поне не е нищо повече, освен поправянето на една ненормална ситуация. Ще се повиши влиянието на Съюза, ще се повиши отговорността на страните по конвенцията. И още няколко думи за контекста. Присъединяването на Съюза е, ще съвпадне с е, особено важен момент в развитието на ЦИТЕС – е, конвенцията играе по-активна роля е, в регулирането на международната търговия е, с застрашени дървесни видове и, и морски животни, в борбата с трафика, незаконната търговия с застрашени видове, в това число особено трябва да споменем слоновата кост. И присъединяването на ЕС към ЦИТЕС ще получи широк международен отзвук в, в такъв важен момент. Благодаря. Благодаря сега изказванията на колегите. Да започнем с докладчицата Пилара Юсо. Много благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за обясненията. Аз нямам кой знае какво да допълня. Много добре го обясниха колегите. Става дума за изменение, по силата на което Европейския съюз няма да бъде повече наблюдател в СИТЕС, а част по конвенцията. Единственият проблем, който съществуваше до момента, всъщност държавите членки ще продължат, ще запазят съществуващия си в момента статут, статус, извинете, така че проблемът бе само свързан с начина по който това да се случи. Имаше предложение да се използват 192 член и 207 член като правна база, едното за околна среда, друго за търговия. Аз смятам, че това предложение е уместно, смислено, разумно. Защо? Защото е най-голямата заплаха всъщност, но като са изложени застрашените видове, е нелегалната, незаконната търговия. Така че член 207 наистина трябва да бъде използван като правна основа, тъй като е свързан с търговските принципи. Предложението обаче на съвета единствено да се използва правна основа за въпросите свързани с околната среда, това предложение, по мое мнение и по мнение на колегите от нашата парламентарна комисия, е недостатъчно. Ние смятаме, че трябва да се използват двата члена, двете правни а, основания. Това е моето предложение и на моята политическа група. Благодаря. Е, Благодаря от групата на социалистите и демократите. Грация, президент. Анкио саро бревисима, перке конфер... Госпожа Бриант, благодаря. Ще бъда съвсем кратка. Благодаря на докладчицата, благодаря на представителите на комисията. Аз потвърждавам своето съгласие за присъединяването на АЕС към конвенцията. С други думи, да на присъединяването и споделяме всъщност мнението на Комисията по правни въпроси за това, че трябва да се използват двете правни основания. И се надяваме, че ще бъде гласувана от парламента. Благодаря господин Десмакер от групата на ЕКАРА. Благодаря на докладчицата, благодаря и на комисията. Конвенцията СИТЕС за търговия с застрашени видове вече навърши 40 години, но днес е повече от всякога необходимо да пазим, да опазваме с голямо старание тези застрашени видове. До момента Европейският съюз имаше само статут на наблюдател. Сега предложението обаче трябва да бъде вписано в един по-глобален контекст. Регламент 383 наклонена черта 37 е регламента, по който работихме до момента в тази област. Регламентът обаче в момента е блокиран меж... по средата на пътя между парламента и съвета, тъй като не може да се споразумеем за това, коя правна основа да се използва. Накратко сега обаче казано по този въпрос, ние сме съгласни с предложението на госпожа Аюсо за присъединяване на ЕС към СИТЕС и същевременно сме съгласни и с това, че трябва ясно да се очертае обвързващия характер на това събитие с, съответните протоколи от Картагена и Габон. Присъединяването на Европейския съюз към конвенцията СИТЕС не трябва да повлияе пък на свой ред на статута на държавите членки. И това е така, защото така го обяснява докладчицата в изложението на мотивите. Друг един не по-малко деликатен за мен въпрос е правното основание, правните служби на парламента с застават зад предложението на комисията за двойната правна основа. Съгласни сме с тълкованието и не смятаме, че изобщо трябва да накара когото и да било да се откаже от позицията си. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Юзо за свършената работа. Също и на комисията за това, че изготви предложението. Належащо е ние като Европейски съюз да говорим с един глас в формата на СИТЕС. Като председател през 2010 година на съвета на страните, тогава, когато е, държавите членки е, преговаряха помежду си повече, отколкото е, с останалата част от света, ние нямахме абсолютно никакво влияние на, на в рамките на, на, на Се Опитахме се да включим а, морски видове през 2010 година, но не успяхме, защото не бяхме обединени, не, не бяхме съсредоточени върху това, което предлагахме. Така че е належащо да, да свършим това, което сега правим. Имам обаче една тревога, а именно, че Европейската комисия ще може да говори и, и да гласува от името на 28 държави членки само тогава, когато европейското законодателство дава възможност за това. В противен случай 28 държави членки ще говорят, ще се изказват и ще гласуват по-отделно. И няма какво да се направи по този въпрос. Мисля обаче, че присъствието на, на, на комисаря на заседанието на, на, на, на съвета на СИТЕС е, ще има обединяващо въздействие. Ще помогне за обединяването на европейския глас, така че той да не се размива и да не се разпръсква в различни посоки. Да се надявам комисията и по-специално комисар Вела да изиграе много, много важна роля. Европа на свободата и преката демокрация, господина Фронте. Благодаря, господин председател. Не остана много какво да добавя и аз, но, но мога само да кажа, че нашата група подкрепя присъединяването на Европейския съюз към СИТЕ. Комисията от Вашингтон в момента е една от най-старите, една от най-старите звена, които се занимава с защита на околната среда, над 30 години вече действа. Също така и е, е един от най-ефективните органи 168 страни а, са въвели в собственото си законодателство тези инициативи, а, в това число 28-те държави членки на Европейския съюз. М не бива Европейския съюз да бъде пасивен наблюдател, трябва по-инициативно да, да прокарва да, средств, механизми за защита на околната среда. Дали комисията иска да, да каже нещо по това, което чухме. Не чух аз лично въпроси, но ако искате да кажете нещо, комисията. Благодаря, благодаря на депутатите, които се изказаха в подкрепа на присъединяването. Да, за съжаление, с червения тон имаше сериозен разнобой в мненията на държавите членки. Отчитаме това, което казвате, че призовавате комисар Вела да присъства на следващото заседание на съвета на СИТЕС и ще се опитаме да, да го осигурим. Сроковете какви са? Това само останало на 5 ноември ще се гласува тук на парламентарната комисия. Това е днес след обед. На пленарно заседание гласуването е, е през декември месец. С това изчерпихме тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата, а именно размяна на мнения с господин Франц Фишлер, председател на управителния комитет на научната програма на Европейския съюз Експо 2015 година. Както знаете, Експо 2015 е едно изложение, което се предвижда за 1 май до 31 октомври в Милано 160 участници, ще бъдат представени в това число Европейския съюз и държавите членки. Участва се много заинтересовани страни да, да, да присъстват и над 20 милиона посетители. Темата на, на изложението е изхранването на планетата, енергия за живот. Затова сме поканили именно председателя на управителния комитет, за да видим как той ще подходи към тази така важна тема. И ви желаем успех в тази така важна инициатива. Давам думата на господин Фишлер. Благодаря, господин председател. Добър ден уважаеми дами и господа. След точно 77 ден на Експо Милано 2015 година ще отвори врати. Ще даде на Европа уникална възможност да се съсредоточи върху едно от основните предизвикателства на общото ни бъдеще, именно как да осигурим безопасност безопасна, достатъчна и, и качествена прехрана по един устойчив начин. Аз говоря като председател на управителния съвет, както каза вашия председател. А, той със, с, с, съществува от месец март и включва 11 експерти на високо ниво от Европа и отвъд Европа. Целта ни е да даваме насоки за програмата на Експо 2015 година. Бихме искали да дадем своя принес, като го интегрираме с наследеното вече, е, като осигурим една стабилна научна програма. 147 страни най различни международни организации, това число и органи на, на ООН, които се помещават в Рим, ще вземат участие в изложението и е, е в интересите на Европейския съюз да използват тази платформа, за да установи ролята си като основен участник в дебатите за глобалната сигурност на храните. Темата изхрана е на планетата, енергия за живот е на кръстопътя на няколко европейски политики, от царско стопанство до развитие, от безопасност на храните до околна среда, от промишленост до научни изследвания и иновации. Европейския съюз трябва да се възползва от тази уникална възможност да даде своя принос, траен принос за глобалния дебат за сигурността и устойчивостта на прехраната. Затова е много важно не само да се покаже челния опит на европейския хранителен сектор в Милан, да се покаже лидерството на, на, на Европа в областта на изследванията, в областта на сигурността на храните, но също така и да се работи в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни, да се приобщи международната научна общност в диалога. Едно нещо стана много ясно от е, самото начало на участието на Европейския съюз, а именно, че изследователската дейност и иновациите са от огромно значение за е, за е, посрещането на, на все повече нарастващото търсене за храни и по-специално потребността от протеини. Трябва също да се занимаваме с въпроса за ограниченията и трудностите в селско-стопанското производство във връзка с климатичните изменения, във връзка с изменението и на почвите. Необходими са добри познания, за да се осигурят иновации, само по такъв начин ще се осигури по-ефективно ползотворяване на, на обработваемата земя. Така че ролята на, на управителния съвет на, на Експо 2015 година е от голямо значение. Една от целите ни е да укрепим участието на Европейския съюз в международните дебати. През последните няколко месеца Излязохме с един дискусионен документ, който описа бъдещите приоритети в областта на хранително-вкусовите технологии и потребностите в тази област. Европейските научни изследвания могат да бъдат от огромна полза. Те могат да бъдат основа за разисквания с заинтересованите страни и широката общественост. По време на изложението ще направим всичко възможно да бъдат засегнати всички аспекти на сигурността на храните чрез атрактивни прояви. Ще осигурим възможност за множество дискусии и обмен на опит и мнения по такъв начин. Ще обогатим опита, който е натрупан от предните изложения. Нека накратко да ви запозная с нашите препоръки обаче да се обърнем а, към а, предизвикателствата в областта на сигурността на храните, е, смятаме, че е, ни трябват повече познатия в, в следните седем области. Първо, подобряване на общественото здраве е, чрез хранене, как да се храним здравословно. Намаляването на разхищението на храни. Трето, повишаването на качеството и безопасността на храните четвърто управление на, на продоволствието в една все по-глобализирана система, хранително-вкусова вкусова система, повишаване на равноправността, равноправието, извинете, и осигуряване на възможност за устойчиво развитие на селските райони и накрая преминаване към по-интензивно селско стопанство. Много от тези въпроси е, са интердисциплинарни. Пресичат няколко области и, и засягат и важни културни въпроси. Така че Европейския съюз е в състояние да изиграе много важна роля е, в е, в е, тези интердисциплинарни въпроси, е, като излезе с началния си изследователски опит като превърне изследователските си резултати в иновации и насърчава интердисциплинарните подходи и в бъдеще. Това обаче не на всяка цена е достатъчно, за да се реши да се решат проблемите в тази така сложна система. Трябва също така да се преценят и въздействията на, на, на всяко едно решение в областта на, на сигурността на продоволствието. Затова е много важно да се насърчава по-добро разбиране на, на системата на хранително-вкусовата промишленост и на храненето. Това трябва да стане чрез осведомяване, чрез образование, така че е, да, да бъдат надлежно преценени и оценени отделните решения и избори, които се правят. Уважаеми е, дами и господа, изхранването на планетата е един всеобхватен въпрос е, и, трябва да започнем да си даваме по-ясна сметка за, за, за последиците от решенията. Ние като Европейски съюз трябва да излечем максимална полза от тези 6 месеца, с които разполагаме на Експо 2015. Вниманието на целия свят е, ще пада върху нас за това трябва, трябва да направим всичко възможно, всичко възможно да укрепим международното си сътрудничество и контакти в областта на, на сигурността на продоволствието. Благодаря. Председателя, благодаря. Преминаваме към въпроси от колегите. Госпожа Пилара Юзо. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Фишлер. Много е приятно да ви видим отново сред нас в Европейския парламент. Много ми беше приятно да ви изслушам и да науча, че е предвидено в Милано провеждането на специална сесия посветена на новаторството и на развойната изследователска дейност в областта на селското стопанство. Аз самата съм работила дълги години в тази област и винаги приветствам такива инициативи. А освен това съм председател и на един научен комитет в тази област и бих искала да попитам нещо свързано с, те, с тези седем точки, които току-що изредихте. В трета точка пише, че е продоволствената сигурност. Продоволствена сигурност в европейски смисъл, а именно здравословна и проверена храна. Дали не може да запишем нещо допълнително, в което да поясним, че продоволствената сигурност в развиващите се страни се разбира като достатъчна храна, храна в достатъчни количества. Ние тук живеем малко вън от тези тревоги, слава Богу, но смятам, че трябва в един такъв документ да се разпише и ясно и изрично, че освен това, че трябва да бъдат безопасни, проверени, здравословни е, хранителните продукти, те трябва да бъдат в достатъчно количество, за да може да се изхранят хората. Това е от мен. Благодаря ви, желая ви успех. Надявам се, че това ще се материализира и ще добие наистина битност в, е, под формата на проект. Искам сега нещо друго да попитам в заключение, а именно как ще се финансира. Дали ще бъде европейско финансирането или от международни източници. След този грандиозен проект, който ни очертахте, сега наистина е важно да разберем какво е скелето, което го крепи. Дали са международни, дали са европейски организациите и кой финансира. Благодаря. Благодаря. Давам думата отново на бившият комисар господин Фишлер за отговор. Благодаря за въпросите. Първо, документа, научният документ е почти готов, но не съвсем. Имаме още едно заседание на управителния съвет, което е предвидено за началото на декември и тогава ще приемем, планираме да приемем документа и естествено, незабавно след това е, ще го предоставим на Европейския парламент. По втория ви въпрос. Има някои трудности в, в, в формулировките. Е, Например, на, немски, в мой език, е, не се прави такава разлика. Безопасността на храните и продоволствената сигурност обаче не са едно и също нещо. Това се споменава в е, третата част от документа, раздел С. Там се казва, че един от принципите и приоритетите, приоритетите е, е безопасността на храните. Също ние излизаме и с конкретни е, изследователски въпроси, предложения за бъдещи изследвания, как, как храната да, да бъде, да бъде е, безопасна, как тя да се направи безопасна. Друг обаче въпрос е как да се осигури достатъчно храна. Говорим за е, глобална продоволствена сигурност ФАО има своя дефиниция на, на глобална продоволствена сигурност. И там, там има различни аспекти. Сега, по въпроса за финансирането на научните изследвания, Европейския съюз разполага с известен бюджет, Европейския павилион на изложението в Милано – и се реши в павилиона да има множество прояви по време на изложението. Но не бива да се спира до там. Трябва да се продължи и след това. Именно за това бе учреден управителният съвет. Програмата не бива да, да приключва с закриването на изложението в края на октомври. Трябва да се продължи да се работи и е, тези последващи действия трябва да се свеждат най-вече до, до изследователска дейност. Финансирането на тази изследователска програма естествено ще, ще се подчинява на общите правила за е, научни изследвания в Европейския съюз, а именно Хоризонт 2020. Както знаете, също има и отделени средства, които се предвиждат по Хоризонт 2020 година за аграрни изследвания. А вече от конкретната специфика на изследователските проекти зависи от коя част от бюджета ще дойде финансирането. Благодаря. И аз сега ще дам един въпрос. Както, както е известно, международните агенции често говорят също за, за, за нуждите от продоволствие. С 70% се очаква да нарасне потребността търсенето до 2050 година. Това означава, че планетата трябва да произвежда повече. Означава, че производителността и устойчивостта са неразривно свързани. Заедно с това обаче трябва да, да се работи и по, по намаляването на разхищението на храна. В момента нивото на разхищение е различно в развитите и в развиващите се страни. Най-голямо е разхищението в края на веригата в развитите страни. На брънката на нивото на потребителя. Крайния потребител. Просто потребителите не преценяват често пъти нуждите си и се налага да изхвърлят от друга страна, в развиващата се страни разхищението става в началото на, на хранителната верига, защото няма хладилни съоръжения, няма необходимия транспорт, така че производственият процес не е достатъчно ефективен. Управителният ви съвет мисли ли нещо, не, нещо по този въпрос? Как да се подходи интегрирано към, към а, двата аспекта на, на разхищението? По време на предния мандат се засягаше този въпрос, но със сигурност в рамките на настоящия ще се е, работи по него много по-обстойно. Втория ми въпрос е следния. Смятате ли да се занимавате с а, альтернативни или, или паралелни а, употреби на, на селскостопанска продукция? Какво им предвид? А, а, в цял свят е, обработваема земя се превръща в, в земя за, за производство на, на енергия. Виждаме в същото време обаче, че ще нараства търсенето и потребността от, от е, храни и смятаме, че това може да породи проблеми. Благодаря. Сега и аз ще се изкажа на моя си език. Господин председател, преди да отговоря на въпросите ви, искам да уточня, че работата на управителния съвет е, не е свързана с е, изготвянето на, на, на нови или глобални е, селскостопански политики. Това е един комитет, който се занимава с изготвянето на насоки за изследователската дейност и изследователските програми. Но с удоволствие бих поразмишлявал по това, което казахте. В средата на този век е, ще имаме нужда от 70% повече храна от сега. И това е нещо, което спомена и Бан Кимон. А, а, през 2030 година, той каза, генерален секретар на ОНЕ, вече а, търсенето ще е нараснало, потребността ще е нараснала с а, 50%. Това е много сериозно, сериозно предизвикателство, защото а, а, населението, световното население не нараства линейно. В момента нараства много бързо, но през едните десетилетия ще, ще спадне е, е, ръстът. Та това е един от източниците на, на, на, на тревога сега и това е една от причините за предизвикателството. Също така, само една малка част от допълнителните хранителни изделия, които се изискват, ще, ще, ще дойдат от нови места, от нови страни. Основната част от добавъка трябва да дойде от повишена производителност, повишен добив. А това има а, много голямо значение за околната среда. През последните години, 20 ти на години, бе възможно да се удвои производството. Само, че това имаше пагубно въздействие върху околната среда. Тато предизвикателството е да увеличим производителността, без да натоварваме допълнително околната среда. В Европа, където така или иначе добивът е един от най-високите, Трябва да, да поправим грешките от миналото. Трябва да, да, да озеленим селското си стопанство. Втория ви въпрос, който е свързан с разхищението, това е така наистина в индустриализираните страни около 30% от хранителните изделия се изхвърлят. Знаем обаче, че и в развиващите се страни има и доста загуба на храни, което се дължи на, на недостатъчни складови помещения, неадекватни транспортни средства и така нататък. 30% е разхищение, 30% храни, които се изхвърлят, е много сериозен потенциал, ако, ако той се е, запази и не се разхищава. разхищава. Последния ви въпрос. Ползването на земя за производствени и непроизводствени цели. Поне тук в Европа това трябва да е много ясно и то е ясно. Трябва да се дава приоритет на производството на храни и това трябва да стане с политическо решение. Използването на биомаса за производството на химикали и енергия това число енергия. не бива да изпускаме от поглед следното. Биомасата трябва, трябва да идва най-вече от отпадъци. В горското стопанство, например, отдавна е ясно, че могат да се озотворяват ресурсите по, по един економически ефективен начин. И там е особено успешна, успешна стратегията на оползотворяване на биомаси от, от горското стопанство, а такава стратегия няма в, в, в селското стопанство. Защото простото горене не е, ефект, не, не, е, не е ефективен процес, не, не е максимално ползотворно. По-добре е да се, да се повишава себестоеността на, на, на продукта. Може да се инвестира, например, в замяната на, на а, петролни продукти. Благодаря, председателя. Благодаря. Госпожа Еви. Много благодаря. Бих искала да задам един въпрос и аз. В тази научна програма, в, тази, в този комитет за научна дейност, дали е предвидено да излезете с предложение в, по посока на селско стопанство с нулеви километри с нулева повърхност. Дали може да ми кажете, имате ли становище по този въпрос и какво е то? Also ich äh, habe nicht ganz verstanden, was Ihre Да, благодаря. Не можах много точно да разбера в какво се състои въпроса ви. Какви са тези нулеви километри, нулева повърхност, нулева площ? Предполагам, че е свързано с така наречената раница въглероден диоксид, въглерод, пакет въглероден диоксид, с който разполага дадено стопанство. Не е едно и също хранителният продукт да идва от другия край на света със съответния въглероден отпечатък и да идва от съседното селско стопанство от съседната страна или регион. Това е тълкованието, което давам на вашия въпрос и сега искам да го иллюстрирам с един пример. Например, доматите. Домати могат да се произвеждат, могат да се отглеждат тук в Белгия. Но ако за това се използват оръжери, в които непрекъснато свети лампа, за да се увеличи броя дневна светлина или симулирана дневна светлина, то в крайна сметка въздействието върху околната среда е същото или даже по-лошо, ако доматите са отгледани в Африка и след това са пренесени, транспортирани до Белгия или до Холандия винаги трябва да се съпоставят нещата, за да се избегнат грешки и понякога груби такива. From, uh... Сега следващият въпрос от госпожа Тоя. Е, Благодаря, господин председател. Добър ден от мен. Го... Добър ден на господин Фишлер, на господин Уилкинсън. Аз представлявам тук комисията 9, комисията за подпомагане на развитието. И днес получих специална покана да присъствам на вашето заседание. Въпросът ми е свързан по-скоро с нашите дейности, тези на комисията 9. Господин Фишлер, искам да ви попитам дали може така както всъщност сме предлагали на други експерти преди вас, дали можем да включим и други е, въпроси във вашият е, комитет по научната дейност, свързани с е, целите на хилядолетието, като например изкореняването на глада в света. Смятам, че и вие трябва да работите по тези въпроси, защото това е добавената стойност на Европейската стратегия на световната сцена и сега окрупняването на поземлената собственост. Ние често включваме този въпрос в нашите документи. Вчера, например, го включихме същия този въпрос в работата на комисия по климатичното изменение. Ако не говорим за земите, за поземленото владение, няма как да изработим позиция по въпросите, по които вие работите. Имам предвид укрупняването на земите или по-скоро тяхното заграбване. Благодаря. For, uh, you know, uh, millennium... Благодаря. Първата цел на хилядолетието гласи до 2015 година да намалим броя гладуващи наполовина. Както стоят нещата е, за момента, най-вероятно тази цел ще се изпълни. Ще я постигнем. С оглед сега пък на дебатите, които са в ход в момента за така наречените пост цели на хилядолетието, за тяхното превръщане в една трайна цел – в този контекст вече говорим не за намаляване, не за преполовяване, а за изкореняване, както и вие казахте, на глада. Това е заложено в нашата програма, разбира се, тъй като е от животрептуща важност за бъдещето на човешкия род. Сега, въпросът за климатичното изменение, наистина, той също е в центъра на нашето внимание, на вниманието на нашия постоянен комитет. Последиците от климатичното изменение, разбира се, са е, в различен мащаб, са с различен мащаб в различните части на земното кълбо. И съответно тези разлики трябва да бъдат управлявани с мисъл за тях в Европейския съюз определено не сме в много изгодно положение, защото около нас са, са така наречените климатични пояси. По-лесно е да се експортира сълскостопански ноу-хау от Бразилия, в Африка или в Централна Азия, отколкото от нашите географски ширини. И това трябва също да се застъпи в научните програми, когато те се разписват, когато се изработят. Разбира се обаче, климатичното изменение е един от фундаменталните аспекти на нашата дейност заграбването на земи, третият въпрос, който повдигнахте, има една слабост, която можем да намерим в докладите, разписани от организации, от агенциите на ООН. Няма данни, чисти просто. Изглежда сякаш, че това заграбване на големи територии и земи не е чак толкова голямо, колкото мислехме в началото. Не е по- заграбване, е по-скоро инвестиция. Спекулацията прави така, щото тази земя става привлекателна за инвеститорите с оглед на очаквания ръст в нейната цена в бъдеще. Има сега по-точни статистически данни, които сочат, че това явление не е чак толкова широко разпространено и аз смятам, че евентуален изход от него би могло да бъде съответно регулиране, регулиране в международен мащаб на този процес, а не по страни когато някой инвестира в подземлена стойност, това, тази сделка, така да се каже, трябва да бъде регистрирана в съответният регистър на собствеността или както той се нарича. Това ще доведе до прозрачност, а прозрачността до по-добро управление. Благодаря. Благодаря, казва председателят. И сега последният въпрос от госпожа Болано. Консидерационна доманда. Ма, и гвардо chilometro... Да, един коментар, един въпрос. Е, що се отнася до потреблението на местна хранителна продукция, много е важно да се извърши този преход. Особено във връзка с изследователската програма Експо. И значи, това е от, от, това е от полза и за местните е, производители. В нашия регион, например, е, е, условията за възникване на някои геологични неблагополучия са доста сериозни и това засяга съдбата на селското стопанство. Впрочем, аз членувам и в комисията по риболова и, и там също говорим за устойчивостта, за екологосъобразността на, на риболова. Е, Прави ли се нещо по, по този въпрос за, за устойчивия риболов? Благодаря. Първо, що се отнася до регионализацията на производството на хранителни продукти – много може да се научи, да се получи, мисля, особено от Италия. И според мен този е, въпрос, е, тази идея за регионализацията е, ще бъде основна тема на италианския павилион до година е, на експото. Така е, Италия ще популяризира не само значението, но и предимствата на сълскостопанската регионализация. Поначало е, Италия традиционно се стреми да да насърчава местното си производство с цялата система на, на защитени марки, защитени или контролирани географски обозначения. Но, що се отнася до изследвания, няма кой знае какво ново да се допринесе. Просто трябва да се прилага на практика наученото. А за риболова да, наистина мога да, ги, да ви уверя, че морското стопанство, аквакултурата ще попаднат в полезрението на управляващия комитет, чието председател съм аз. Знаем, разбира се, колко чувствителни са морските екосистеми. Онова, което далеч по-малко се знае, е, са последиците от изменението на климата за тези екосистеми. Вероятно, сериозни, дълбоки ще бъдат промените или въздействието, но, но ние не знаем достатъчно. И в това отношение трябва да се изследва, да, да, да се разработват по-ефикасни методи за наблюдение състоянието на рибните запаси. Колегата тук ми напомня, че съвместният изследователски център също провежда изследвания, а именно по внедряването на генетически методи за установяване на происхода на даден хранителен продукт. Това за нуждите на контрола. И за да се установи съответствие между продукта и неговия етикет. Така, мисля, че няма други въпроси към колегите. Благодарим на господин Фишлер за полезната работа, която върши. За следващото, следващото издание на Експо. Сега малка промяна. We invite here the director regional director of uh, WHO for uh, а, сега последващата точка от дневния ред. Регионалният директор на Световната здравна организация за Европа Благодарим ви за това, че се отзовахте на нашата покана. Шужана Якоб. от Световната здравна организация. Става дума за кризата Ебола. Предстои ни дискусия, размяна на мнения по тази тема с вас, госпожо Якоб. Общо заето, в Европейския съюз гражданите с голям интерес следят развитието на обстановката в Западна Африка – и тук е, не става въпрос само за най-новата статистика, която вие ще актуализирате, сигурен съм, а и е, за едно безпокойство за здравето на хората на нашия континент. както декларира Световната здравна организация, разбира се, следва да изолираме вируса, а не една или друга страна. Това благодарение усилията на, на всички ни. Е, наистина, трябва да се положат максимални усилия за предотвратяване на световното разпространение на, на заболяването. През последните месеци имаше някои отделни случаи на медицински специалисти, работници, доброволци. заразени на място и след това репатрирани в страната си. Знаем, че Това е проблем. Един от въпросите за разговори и, действия, действие, бих казал. Нека сега чуем госпожа регионалния директор на, на СЗО за Европа. Какво, какво може, какво следва да направи Европа, Европейският съюз за преодоляване на епидемията в Западна Африка и за готовността ни тук, на наша територия, да се справим с евентуално огнище, което надяваме се няма да се наложи, но на всеки случай как бихме могли да се подготвим. Имате думата, госпожа Яка. Господин председател, госпожи и господа, членове на комисията, благодаря ви за поканата да се включа в заседанието на вашата комисия за околната среда и понеже за пръв път се срещам с вашата комисия в новия и състав, след парламентарните избори се възползвам от възможността да ви пожелая успех в важното ви дело и да ви уверя в готовността ни да съдействаме с вас. Първо, да видим сега какво имаме на екрана. Предизвикателството е огромно, от, от непосредствен характер. Макар и да има някои положителни признаци е, за въздействието на вече взетите мерки, в Либерия, например, се отбелязва стабилно намаляване на, на броя на новите случаи и статистиката следва да се тълкува крайно предпазливо. Епидемията все още изпреварва реакцията. По данни от последните 4-8 часа, 48 часа, е, наши представители смятат, че в следващите 6 до 8 месеца епидемията може да, се, да бъде преодоляна. Ебола е известна от 70-те години насам. Огнищата навсякъде из африканския континент е, са били из, из, изолирани и в повечето случаи са отминавали незабелязани. Новото тук е, че епидемията засяга гъсто населена част от континента на границата между три страни при значителна мобилност на населението през граница. Ето, и на това се дължи бързото разпространение на вируса. Освен това, нито една от трите засегнати страни не разполагат поначало с възможността да оценят епидемиологичната обстановка. Към това се добавя политическа нестабилност, е, е, гражданска война, бедност, крайно отслабена здравна система, липса на елементарни обществени услуги. Но, разбира се, не всички новини са чак толкова лоши. Напълно е възможно по-нататъчното разпространение на ебола да бъде прекъснато. Благодарение на енергичната реакция в Сенегал и Нигерия, разпространението бе преустановено. Сенегал и Нигерия бяха обявени за свободни от ебола, съответно на 17 и 20 октомври. Та ние знаем какво е необходимо, разполагаме и с глобален механизъм за организация на мерките при липсата на вакцина и на лечение в случая. Реакцията следва да се полага в областта на общественото здраве. В това число ранно диагностициране, активно наблюдение, грижи за заболелите, изолиране на за болелите, е, наблюдение за прекъсване на е, контактите, разпространение на знания за безопасно поведение в случая, особено е, при погребването на починалите. На 8 август тази година генералният директор на СЗО обяви епидемията на ебола в Западна Африка като кризисна ситуация от международно значение, което налага координирана международна реакция. Генералният директор също подкрепи решението на комитета по кризисната ситуация да излезе с неотложни насоки и е, препоръки. Кои са всъщност те? Нека да ги, припо... да ги припомним. Първо, Световната здравна организация не препоръчва каквато и да било обща забрана за международните търговски и пътнически потоци. Препоръката е да се насочи вниманието към повишаване на общата готовност в страните скрининг на изхода от съответната засегната страна се препоръчва и СЗО, наред със своите партньори, се грижи за високо ефикасното прилагане на тази препоръка. Готви се и нова операция съвместно с Европейската комисия. Радвам се, че мога да, да ви кажа, че констатациите от първата оценка по препоръките са много положителни. Макар и кризисния комитет да не препоръчва отмяната на масови обществени събития, все пак трябва да се има предвид, че всеки случай е специфичен, въпросът е много сложен и решението трябва да се взима съответно на конкретните обстоятелства, възоснова на оценката на риска и естествено СЗО още продължава да оказва експертно съдействие. Предвид уникалния характер на е, сегашната епидемия, Съвета за сигурност на ООН е, организира първата по рода си кризисна мисия с временен характер и за откликване на непосредствените потребности, като Световната здравна организация ще продължи да води работата по общественото здраве, а мисията на ООН е по всички останали измерения, в това число безопасност и сигурност, економика, техническо обезпечаване и така нататък. Ето и най-новата информация за участието на международната общност. Задействането на международните здравни норми и резолюцията на съвета за сигурност на ООН е, задейства масирана международна реакция и ние сме много благодарни на подкрепата, която получаваме особено от Европейския съюз и държавите членки. 90-дневен комплексен план за контролиране и спиране на епидемията вече е в ход – разполага се капацитет за изолиране на не по-малко от 70% от новите случаи и за безопасно погребване на поне 70% от починалите от ебола до 1 декември тази година. Това са фактически е, е, двете 60-дневни цели, за да се навакса е, е, с мерките, разпространението на заболяването, но все още нови и нови е, мерки в областта на общественото здраве са необходими. Например, от 750-те служители, които са необходими в световната мрежа, организирана от СЗО, сега разполагаме с не повече от 155 50 са центровете на място, по-малко от една трета от необходимото. По пътната карта е, се оценява потребност от около 1 милиард долара. До сега сме събрали около половината, но спешно е необходимо повече. СЗО се нуждае приблизително от 260 милиона е, под формата на гъвково финансиране чрез е, е, многостранни доверителни сметки. Значи, необходими са ни терапевтични центрове, легла в тях, кадри, особено специализирани медицински екипи и гъвкаво финансиране. Наред с мерките в областта на общественото здраве, естествено трябва да се е, работи по направление на е, ваксината и лечението. Това е характерен пример за заболяване на бедността. До сега не е имало търговски някакви стопански стимули за разработване на ваксини и е, лечение за так, това заболяване. Като разбира се, сега се работи ускорено. И за по-нататъчната готовност би било много добре да действа постоянен механизъм за осигуряване на вакцини и лечение за различни други заболявания, сред тях заболяванията на бедността. В момента имаме предклинични е, изпитвания на две вакцини. Още пет вакцини се разработват. Двете вакцини вече се изпитват върху хора по извънредна ускорена процедура и ако всичко мине добре, очакваме още през януари 2015 година да започнем прилагането на ваксините в засегнатите страни. Работи се и по други препарати, в това число кръвни продукти, кръвен, кръвен серум, е, хемоглобулин, антитела, антивирусни препарати, които е, биха могли да се окажат ефикасни. Сега, какъв е рискът за Европа, господин председател? Няколко думи. Нека кажа, че рискът за Европа от разпространение на ебола е много нисък. Пътуващите до засегнатите страни от Западна Африка също са подложени на твърде нисък риск от зараза, ако спазват основните предпазни мерки. Макар и лица заразени се бола да пътуват до Европа от засегнатите страни, рискът от разпространение на заболяването е, по, по битов път или в, е, е, чрез медицински процедури също е твърде нисък, ако се вземат превентивните мерки и, и най-вече пътуващите и здравните работници трябва да са добре осведомени за характера на заболяването, за начина на неговото разпространение и за защитните средства. Тоест, субективната представа за риска в Европа е за един далеч по-висок риск, отколкото е той е, на практика. И по един широк, прозрачен начин е, съответните обществени е, органи, държавни органи и прочее е, следва да разпространяват информация сред, сред обществеността. Защо е нисък рискът? Казвам, защото в Европа има солидни, устойчиви здравни системи, които са и най-добрата гаранция за невъзникване на огнище на ебола в Европа. Нали, Европа разполага с средства и механизми за адекватна реакция, но все пак не бива да се залъгваме, да изпадаме самодоволство, би трябва да, да, да се готвим непрекъснато, да продължим работата си за изграждане на основен капацитет. Входните пунктове или, или входно-изходните пунктове е, по, по линия на международните пътнически потоци следва е, да се разглеждат като е, добра възможност, като, като средище за разпространяване на необходимата информация. Някои държави членки е, е въведен е, вече входен скрининг. СЗО е препоръчва на такива страни да разпространяват опита, който са натрупали. Скринингът на входа може да има ограничен ефект, обаче за намаляване на разпространението в сравнение с скрининга на изхода от засегнатата страна. И съответно, внимателно трябва да се прецени съответствието между разходи и полза в случая. По-нататък е, е, охраната на труда на, на, на здравните работници е от съществено значение. Те са най-изложени на риска от зараза и значи трябва да бъдат добре обучени и добре екипирани. Е, да се правят редовни учения. В случай на зараза, здравните работници следва да бъдат обгрижени щателно. Така възниква въпроса за е, евакуацията е, по, по медицински причини и за е, терапевтичните центрове, които трябва да бъдат създадени в близост до международните здравни работници по места. И аз се възползвам от възможността да благодаря на държавите членки, които съдействат за решаването на тези задачи. Това е от съществено значение, за да се е, насърчи постъпването на нови медицински специалисти на, на терена. Имаме и нали, координиран подход е, е, за медицинска евакуация между СЗО и ЕС. По-нататък сътрудничеството между ЕС, Европейската, СЗО, Европейската комисия и кризисния комитет се оказва високо резултатно. Ние е, в регионален план оказваме непрекъсната подкрепа на държавите членки за укрепването на е, техния капацитет е, за преодоляване на всякакви хеморагични трески, в това число ебола. Трябва да кажем в края краща, че епидемията ебола бе знак за тревога е, за много е, държави за активизиране на усилията им за постигане на по-висока степен на готовност. И в заключение, нека да кажа, че е, проблемът е, за ебола по-настоящем ще бъде решен, той наистина може да бъде решен, ако усилията се насочат към източник на място. И е, е, става въпрос край на кращата за е, развитието на страните от Западна Африка. И за това трябва да се активизира и мобилизира цялата общественост, цялата международна общност. Благодаря. Благодаря ви и за полезната информация, която е, ни подчертавахте. Предълъг е списъкът на колеги, записали се за изказване. Ще започнем веднага да го изпълняваме този списък, но преди това трябва да чуем изявление на представителя на Европейската комисия, господин Джон Райан, изпълняващ длъжността директор на генерална дирекция. Пет минутки. Благодаря. Благодаря, господин председател. Колеги, комисията засилва ангажираността си по повод на епидемията ебола по всякакъв начин в подкрепа на международните усилия под ръководство на ООН. В същото време комисията се нуждае от взаимодействие с европейски държави членки, така че Европа да е съответно подготвена да се справи с евентуално е, разпространение на Европа. Както е, каза Жана Якоб, е, рискът е нисък, но дори един случай поставя под особено напрежение засегнатите и намалява общественото доверие. От началото на епидемията комисията Работи в тясно сътрудничество с ЕЗО, с Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, с Европейската агенция за медицинските е, изделия. Бе създаден комитет е, е, по решение за предотвратяване на сериозни презгранични заплахи за общественото здраве. Благодарение на това се засилва наблюдението, тече информация за спешни случаи. В решението изрично се посочва, че държавите членки на Европейския съюз са длъжни да е, вземат е, едни на други мнението си в е, Комитета за здравна сигурност. Комитета до сега повече от 20 пъти е е, поставял на дневния си ред епидемията Ебола от март тази година насам. Комитетът прие информация за пътуващите лица на всички, тя е вече публикувана на всички езици на Европейския съюз. Отправили препоръки към здравните органи, особено в въздушния транспорт. Също така е, е съгласувано определение, характеристика на случай на, на ебола, който е съгласуван. Центъра в Стокхолм за превенция и контрол на заболяванията е, работи по бърза оценка на риска по време на, не, на, на извареното заседание на министрите на здравеопазването на 22-23 септември в Милано бяха разискани всички тези въпроси. От тогава насам оценката на риска се актуализира. Няколко държави членки съобщиха, че не, не разполагат с подходяща материална база, с е, е, съответните е, биологични лаборатории. Комисията вече е организирала е, обезпечаването на всички държави членки с е, лабораторен капацитет и с е, стационари, т.е. лечебна база. Вчера бяха разгледани нови мерки за намаляване на вероятността от вторично разпространение на заразата от пациенти, към медицински работници. На 30 ноември предстои още една работна среща вече за други контактни лица, освен медицинските специалисти, в това число в въздушния транспорт. Така, що се внася до скрининга на изхода от засегнатите страни в въздушния транспорт, Комисията е, ще извърши през едните дни одит в е, съответните страни в Западна Африка, за да стигне до известни констатации за подобряване на механизма в съответствие с препоръките на СЗО. Е, въздушният контакт с засегнатите страни, да разбира се, е изключително важен, за да се поддържа контакта с здравните специалисти на място и за непрекъсване на търговията с засегнатите страни. Е, съвсем е, наскоро ще бъде пуснато, е, пуснат видеоматериал за обществено разпространение, посветен на, на ебола. Комисията има вече своя система за медицинска евакуация от засегнатите страни. Миналата седмица проведохме първата медицинска евакуация на, на, на пациент до Франция микро, микрофонът. Освен това, разглеждаме общото набавяне, общото възлагане на доставки на, на противоепидемиологични средства, но и става въпрос за общо закупуване от държавите членки на вакцини и на защитни средства – и в Комитета по здравна сигурност вече се е, работи е, за инвентаризация на различните възможности за провеждане на активно лечение, ако утре имаме пореден случай. Благодаря. Господин Спренгер, директор на ACDC. Good morning. Now, first of all, my thoughts are with all the victims and their families of this terrible outbreak. And of... Благодаря. Първо искам, искам да изразя съболезнование на близките на всички жертви на тази епидемия. Аз не знам а, дали цифрите, с които разполагаме, действително разкриват а, се, сериозността на положението. Медиите е, често излизат с съобщения за, за заразени пациенти и в момента в Европа има 70 съмнения за ебола. Повечето от тях обаче са фалшиви тревоги. Лекарите в е, цяла Европа е, са наясно с рисковете. Ако лица е пътувало от засегната страна и отиде в е, болницата си с температура, веднага, веднага се правят изследвания за ебола. Обаче, обикновено причините са е, или малария, или грип. Девет е, са случаите на реална ебола. Осем от тях са внесени, само един от тях е придобит в Европа. Риска обаче за Европа няма как да изчезне, докато не, не спрем епидемията а, при източника. Съгласен съм, че е спешно да се осигури международна помощ за овладяване на епидемията. Ние предоставяме техническа помощ на комисията, участваме а, на заседанията на, на комитета по здравеопазване. И естествено, от август месец това е основен приоритет а, а, при нас. Работим по 24 часа на ден, на смени това означава, че предоставяме насоки, материали за обучение и всичко друго, което поиска от нас е, е, здравната комисия. Повечето заразени в Европа са хора евакуирани от, е, от Африка. Това са хора, които са транспортирани в Европа при контролирани а, обстоятелства и ако се спазват всички насоки, няма, няма риск. В действителност обаче това не е трудно, не е лесно да се, да се е, е осигури в болниците, е, осигуряването на личните защитни средства. И всяка една малка е, грешка може да доведе до заразяване, както видяхме в Далас и в Мадрид. Центъра за контрол на остри инфекциозни болести написа един набор от насоки, свободно достъпни на, стай, на, на, на, на страницата ни. Ние насърчаваме на разпространението на добрите практики в здравеопазването, както каза Джон Райанс. Комисията пък създава мрежа лекари, които се занимават с лечението на, на ебола. Също се разпространяват и резултатите от, от научните изследвания. Раз... Срещал съм се с колеги от Нигерия, и... за да разбера какво е основното в спирането на разпространението. И посланието им е ясно. Става въпрос за лидерство, ангажираност и координация. Благодаря. Господин Гуидо Рази има думата сега, директор на ЕМА. Благодаря. Благодаря. Господин председател, уважаеми дами и господа, много се радвам, че имам възможност да ви запозная с дейностите на Европейската агенция по медикаментите по лекарствата във връзка с наскорошната епидемия на ебола, вируса на ебола. Естествено, това е, е актуален а, въпрос а, а, с голяма неотложност, а, който изисква между, координиране на, на, на международните дейности на от ниво, което скоро не сме виждали. Това оказаха и колегите, които говориха преди мен. В краткосрочен план разчитаме най-вече на, на, на ефективната превенция и на изолирането на вече засегнатите лица. В средносрочен и дългосрочен план обаче, за да изкореним вируса, със сигурност ще трябва да, да разчитаме и на лечение, и на вакцини. Заедно с това. Световната търговска организация е, се обърна към нас, Агенцията по лекарствата, да вземем участие в, е, в разработването на лекарствени средства и вакцини за ебола. Надяваме се наскоро, скоро да се, да се разкрият нови възможности и пътища на базата на, на, на оценки от изпитвания. Та, какво сме свършили до сега? Започнахме през август да, да събираме най-добрите специалисти в Европа. Срещнахме се е, с, с представители на всички фармацевтични компании, които в момента разработват вакцини е, срещу ебола и ги насърчихме да, да работят максимално, максимално бързо и незабавно да, да ни предоставят всякакви нови данни, нови сведения, които придобиват по време на техните разработки. Има два регулаторни инструмента. Процедурата за обмен на за бърз обмен на медицински становища. Миналата седмица излезе първото такова становище. И това стана много бързо, безпредседентно бързо. Има и още един инструмент – а то е постоянната оценка на положението. Това означава, че не работим а, в рамките на крайни срокове, а постоянно усъвременяваме а, оценката на, на, на ситуацията на базата на новопостъпила информация. Много е важно обаче е, информацията да бъде качествена и надежна. В извънредно положение сме в момента и правим всичко възможност да ускорим процеса. Ако успеем, ще бъдем подготвени, ако и по някакво злощастно стечение на обстоятелствата проблема се пренесе в Европа. Трябва обаче да подхождаме много-много отговорно, защото като регулаторен орган всеки очаква от нас да вземем решение на базата на конкретни доказателства. Тогава, когато се, се въвеждат вакцини, трябва да е потвърдено, че те са ефективни и безопасни. здравните системи в момента не могат, ня, няма да могат да понесат последиците от недействащи вакцини да правим всичко възможно, да придобиваме нови сведения, все по-скоро и по-скоро, за да може да се премине към а, производството на, на вакцини. Колегите и аз сме много посветени на, на този приоритет. Работим в сътрудничество с комисията, с Световната търговска организация и Центъра за предотвратяване на болести. Председателя. Сега даваме думата на, на депутатите за въпроси. Господин Лиза. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички е, гости, които се изказаха. Това е въпрос, който е от огромно значение за всички нас. Подкрепям всички, които, които казаха, че първопричината на проблема е в Западна Африка. Африка не бива да, да, да допускаме паника в Европейския съюз. Хуманитарна криза се, се разразява в Западна Африка и е, Наша отговорност е да действаме максимално бързо и ефективно в действията си по изсигуряване на помощ. Не просто защото има отделни изолирани случаи в Европа, заради хората в Западна Африка. Не е политически приемливо да оставим тези хора да се оправят сами. Имаше идеи да се създаде санитарен кордон в западна, около Западна Африка, за да се спре разпространението извън региона и просто да се изчака. Това би било един много, много циничен подход. Не бива да, да позволяваме и на фундаменталистите да изличат полза, да изличат дивиденти от, от тази ситуация. Трябва да подкрепим хората на място, трябва да подкрепим усилията на Световната здравна организация. Естествено, че трябва да обясняваме на обществеността защо внасяме такива специалисти и медицински работници в Европа. Аз съм работил в кризисни райони като лекар в продължение на много години. Естествено, че възниква въпроса какво ще стане, ако и аз се заразя. Налагало ми се 4 часа да пътувам в джип, за да стигна до място, където, където има а, медицинска а, помощ в, в, в, в този район. Така че трябва да направим всичко възможно. Често пъти трябва да се стигна до столицата, до, до, до Американско посолство или до друго място. Но а, няма място за паника. Имам обаче един а, въпрос към експертите. Всички страни е еднакво подготвени ли са? В Испания се реши проблема. Една медицинска сестра бе заразена, но можем ли да приемам, че такова е положението във всички е, е, страни? Можем ли да намалим въздействието, ако се стигне до медицинска евакуация в Европейския съюз? Сузана Як е един въпрос към колегата. Според мен Жужана Якъп. Е, говори се много за, за, за вакцини, разработването на, на вакцини. Мисля, че това не, не, не е правилният подход. Те първа тези вакцини трябва да се изпитват. Та, реалистично погледнато, за до година колко дози смятате, че можем да очакваме? Те трябва да се, трябва да се приключат изпит, клиничните изпитания, след това трябва да се произведат. Колко могат да се произведат, е, произведат и кой ще, се, е, кой ще получи тези вакцини. Трябва да укрепим здравната система. Ако в някакъв момент през 2016 година се окаже, че разполагаме с е, големи количества вакцина, ще е твърде късно. Не съм сигурен, не, не съм сигурен дали правилно се концентрираме върху това разделение на вакцини срещу лечение. Не знам дали това е правилният подход. Следващия оратор. Благодаря. Радвам се, е, че се води тази дискусия. Много е важно да се проведе една такава една такава обстойна дискусия. Това е полза и за, за хората, които работят в здравния сектор. естествено, из, излиза по медиите информация, че хора, които помагат на място, се връщат тук в страните си в Европейския съюз и, и, и това води до паника, че това, това е източник на риск. Европа обаче действа твърде бавно в, в опитите си да помогне на на място. Аз съм много благодарен на, всеки, на всички доброволци, които или работят на място, или се опитват да разпространят надежна информация в Европа. Благодаря, господин Спрингер. Благодаря и на Световната здравна организация и на комисията. Как смятате, че можем да подобрим комуникацията? Това е много важен въпрос, с който трябва да се занимаем. Мисля, че също трябва да се замислим и за това как да, да повишим ефективността на дейностите си на място. Съвсем елементарни неща не достигаха. Гумени бутуши, хавлии това нещо може лесно да се уреди. Това са подробности, но те могат да са от огромно значение, когато става въпрос за бързо реагиране. Господин Спрингер спомена, че един, едно лице е било заразено в Европа. Какво е положението в болничните заведения? не достига информация за това. Как да подобрим а, а, обращението на информация? Твърде бавно пътува информацията от страна на страна. Вече мина една година от, от а, обявяването на епидемията. И продължаваме да сме в среда на, на, на информационен недостиг. Още веднъж изразявам благодарност на всички, които работят по този въпрос. Благодаря на вас за, за усилията ви за да се борите с тази трагедия, която се разразява в контекста на много други конфликти. Става точно в Африка, където, където никак не е розово положението, така или, е, иначе. Е, благодаря. Господин Гелпренди има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Якоб. Благодаря, Якоб. Благодаря на всички а, други гости, които се изказаха. Съвсем в духа на Европейския съюз е толкова много хора да се изказват по една тема и да са отговорни само за части от нея. Искам да се върна на, на последния екран, последния слайд от изложението на госпожа Якъб. Именно, че борбата трябва да се води не в Европа, същинската борба. Всички експерти ни уверяват, че има много надежна здравна система в Европейския съюз, така че вируса Ебола не би бил сериозен проблем за, за здравните системи. Но още веднъж, реалната борба трябва да се води в Западна Европа. Тъй, госпожо и Якъп, и ви призовавам да не отговаряте е, дипломатично. Вие доволна ли сте от начина по който Европейския съюз се отнася към кризата? Аз чувам, че французите помагат в Гвинея, защото е френско езична територия, британците в Сиера Леоне, защото говори английски, има исторически връзки. В Либерия има хора от Швеция, от Германия, от, от Дания, но, но но някак си ми изглежда, че липсва реална координация. И, и наистина призоваваме, призоваваме държавите членки да, да, да помагат повече, да са по-дейни. Но, но трябва, трябва е, по-координирано да подходим, защото разполагаме с необходимите за това системи. системи разполагаме с антикризисна платформа, която би могла да се ползва за нещо такова. Не, не е ползвана преди, но може. Преди две седмици съвета по външни работи, както и миналата седмица Европейския съвет е, излязоха с, с, с своите заключения, и от които ми се струва, че държавите членки не са склонни да, да, да осигурят по-тясна координация в Европейския съюз. Госпожо Якъб, вие имате ли същото усещане, че няма ясно координиран подход от страна на Европейския съюз в Западна Африка? И това отразява ли се отрицателно на, на ефективността и резултатността на, на действията на международната общност там? Също това пречи ли и на действията на СЗО? Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо Якъп. Ние ви познаваме и от предишната ви работа като директор на ОИСР. Сега обаче, като директор на, О, на на СЗО, искам да ви попитам на какво се дължат тези слухове, тази информация, с която разполагам, че 6 месеца ви бяха необходими, за да се задействате. На 24 март, едва тогава, започнахте да алармирате световната общественост и да казвате, че има риск, има зараза и така нататък. Едва 6 месеца по-късно, на 8 август, вече съвсем удрете камбаната. Искам да ви попитам на какво се дължи този 6, това 6-месечно закъснение. Лекари без граници бяха първите, които всъщност е, реагираха, първи откриха полеви лазарети, ако мога така да ги нарека, а сега никой не ги споменава. С други думи, те бяха първите, те бяха пионерите, а съвсем не целокупната международна общественост. Чета един, една статия сега от 2012 година и там пише, че Ебола не интересува никого, въпреки че от 1967 година насам 2000 са жертвите на тази болест. Защо? Защото не може да се извлече голяма печалба от комерциализирането на лекарствени препарати против тази болест. Аз самата бях докладчик в сянка на доклад където изрично казахме, че трябва да се стимулира създаването на лекарствени препарати срещу ебола, жълта треска, денге и така нататък. 24 милиона обяви господин Барозо, че ще се отредят на този вид изследване, а в крайна сметка чуваме, че финансирането идва от по-голяма си част от частни инвеститори неправителствените организации. И тях да не ги забравяме. Те също участват, защото а, именно те са блюстителите на това, щото да не развиваме само лекарствени препарати срещу затластяване, холестерол и други болести на богатия свят. Сега, искам да попитам, клиничните изпитания, кой ги извършва? Дали ги извършва някой в Сиера Леоне, в Либерия или в Гинея? и каква е професионалната етика, която се прилага. Ако изработим вакцина, че отдайсно ще бъде, но може би вече ще е късно. Надяваме се, че ще започне вакцинирането е, от децата и заради това трябва да бъдат е, сигурни и надежни и изпитванията. Аз е, самата искам да ви разкажа да ви предам свидетелство на мои собствени роднини, които се върнаха неодавна от Африка и казаха, че контролите по, контролата, контролът по границата съвсем не е толкова стриктен, колкото би трябвало да бъде. Има вече 10-15 хиляди заразени а пък местата в болниците са по 3 по 4, освобождават се по толкова. По цели нощи прекарват съответните градски служители в заравяне на трупове, ако позволите израза. Тоест положението е страховито. Хубаво е да се успокояваме, че в, положи... че в Европа положението не е страшно. Защо? Защото по двама, трима, по петима, шестима пристигат във Франция, например, от тази е, част на света. Ако бяха повече, какво щеше да бъде? имаме решение е, взето съвсем не отдавна 3000 военни да се изпратят. Каква ще бъде обаче тяхната, какъв ще бъде приносът им в е, медицината, не се знае. Може би е време вече посланията да са по-гръмогласни, да се чуват повече вашите послания на Световната международна организация, да се вземете здраво, с, да хванете здраво кормилото на борбата срещу ебола в ръце. Какво ще направите вие, СЗО, какво ще направи комисията за хуманитарната помощ? Защото там в момента положението е почти военно. И да си призная, съвсем не ми допада вашето говорене. От, като ви слуша човек, не остава впечатление, че осъзнавате колко е сериозно положението. А това, което чуваме от очевидци на място, е далече като небето от земята от това, което ви разказвате. Благодаря. Thank you. And now, uh, Благодаря, господин Хуаристи. Може ли, господин Хуаристи, да се изкажете колкото се може по-кратко? Благодаря. Добър ден. Господин председател, аз е, ще е, се позова на казаното от говорившата. господа Якъб наистина дава така оптимистична картина рисува, но тези, които са там на место, твърдят точно обратното, че всичко е вън от контрол. Госпожа Якуб, Якуб каза, че е, вакцината се очаква през януари 2015 година. А, това аз някак си не мога да го свържа с декларацията а, от е, една голяма фармацевтична компания, която изслушахме миналата седмица и където пише, че ако дойде тази вакцина през 2015 година, дори то януари, вече ще е късно. Вече е късно, тогава още повече. Какво можем да направим? Какво можем да направим, за да съкратим този строк и да облегчим страданието? Сега, недостатъчният разговор, недостатъчният отговор, капкомерът, с който пускаме помощите си, липсата на ангажимент, в крайна сметка, от наша страна предизвиква косвена смъртност. Вие я споменахте, но така, между другото, защото освен това, заради страховата психоза не се лекува малария, не се акушира при раждания. Наистина ебола предизвиква огромна смъртност, но смъртността предизвикана от ебола всъщност убива по-малко хора, отколкото дребната шарка или маларията е, самодоволни сме, сякаш, защото сме пратили помощ, ще е, преведем още милиони, дългосрочно ще подпомагаме на региона. Чудесно е всичко това, но не е достатъчно. Не е достатъчно и не е ефикасно. За съжаление, европейското обществено мнение е по-изплашено от това какво може да ни се случи тук в Европа, колко заразени може да дойдат, а не как да помогнем на африканците. Те са наша отговорност. Джон Райан тук повече внимава какво ще ни се случи тук на нас, отколкото какво ще ни, им се случи на африканците. Каква е разликата между тях и нас? Реагирахме късно и недостатъчно. Не си изпълнихме дълга. Не отвърнахме на зов за помощ. Благодаря. Благодаря, господин Педичини. Grazie Presidente, grazie a tutti i relatori che hanno aperto questo dibattito. Благодаря. Господин председател, благодаря на всички, които се изказаха всички гости. По въпроса за ваксините, нещо, което госпожа Якъб спомена, каза, че в момента има пет експериментални вакцини и че са ускорени изпитванията в момента. Последния депутат обаче, който се изказа, спомена Глаксо, фармацевтичната компания, която започна преди 7 месеца да инвестира в разработването на, вакцина. Много, много кратки срокове след това и каза, че до януари 2015 година ще разполага с 10 000 дози. Благодарение и на, на, на, на позволението от страна на Американската агенция за, за лекарствата да се правят изпитвания върху, върху хора. За съжаление обаче се връща процеса по разработката към традиционния по протокол. Защото първия тест защото първите два етапа на, на, на тестване за токсичност са необходими, за да се предпише дозата на третата фаза. Тоест не може да се следва бързата процедура вече. Та, доколко са надежни тези успокоителни послания и, и, и това, че до началото на 2015 година ще е готова вакцината? В същото време е, чуваме от Глаксо, че няма как, няма как толкова скоро да, да, да, да се справят. Та защо, защо се мина обратно към стандартната процедура, стандартния протокол, а не ускорената процедура? Какво става също така и с изпитванията на другите фармацевтични компании, които работят по това? Също така и как точно ще се разпространяват ваксините в търговската мрежа. Благодаря. Обсъждаме този въпрос от отдавна и се радвам, най-накрая, че се появи в дневния ред днес. Тук още идвам от заседание на Комисията по селско стопанство за цената на млякото. Много хора имаше там. Виждам обаче, че и тук има много хора и това е хубаво. Сега, по въпроса за ролята на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Хубаво е, че ни успокоява, че няма тук ебола, но може да дойде е, Опростенчески е отговора, че няма защо се притесняваме, защото това няма да ни се случи на нас. А, госпожо Дякът, вие сте регионален директор за Европа на СЗО. Какви са вашите връзки с, с, с е, колегата ви в Африка. В координация ли сте с него и самите африкански е, държави в координация ли са една с друга? По-нататък, Хуманитарна помощ е нужна. Хора и средства. Повече от половин милиарда, който вече сме предназначили. И след това какво можем да направим за сираците, защото тази болест остави много сираци, сираци, които в момента са оставени там на произвола на съдбата. Всички държави могат нещо да направят. Холандия и Белгия най-напред. И накрая искам да ви попитам за контрола по летищата. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Якъб за изложението, за отчета, който даде като религионален директор за Европа на СЗО. Знаем, че е сред основателите на тази организация и от тогава се опитва да внедри търсенето на отлични резултати във всяка една дейност в работата си. През 2014 година изработихме документ за трансграничната заплаха от разпространението на някои болести. Така че искам да благодаря на господин Райан от Европейския център за контрол на заболяванията за информацията, която ни предостави и да ви напомня за безпорядъка, който цареше през 2009 година когато се борехме срещу епидемията от птичи грип. И видяхме как в резултат на този безпорядък се настани отново неравнопоставеността между едни европейци и други европейци. И така, след като преодоляхме щама H1N1, Европейският парламент реши да стартира инициативи съвместно с е, комисията и против съвета, т.е. против държавите членки за предприемането на мерки за санитарен контрол. Имаме в момента действащ е, комитет по здравеопазването, който редовно се събира на заседание в е, Люксембург. и ни предоставя данни за развитието на болестта. 600 души са заразени и над 3000 са загинали от последното ни заседание и от последните цифри, които проучихме на 3 септември до сега. Тоест, това наистина е, война. Тези цифри са характерни за военен конфликт, едва ли не. Съответно и ние трябва да поведем война за срещу тази болест и да внедрим, да въведем в практиката резултатите от тази дейност, която ние парламент и комисия заедно и ако трябва дори и против съвета провеждаме. Решенията, които сме взели, резолюциите, които сме гласували, трябва да имат практическо приложение и наистина отново става ясно, през тези последни седмици и месеци, че решенията, които се вземат понякога от държавите членки, нямат понякога нищо общо с европейското измерение, което ние се опитваме да придадем на нашата дейност. А тази наша дейност цели именно европейско измерение на всяка една от тези дейности, на дейности, които засягат европейците в целият Европейски съюз, а не в една или друга държава, от заплахата от вирус Ебола. Ето за това е важно, независимо от това колко противници имаме по този въпрос, трябва да превърнем грижата за здравето на европейците в приоритет номер едно. Друго нещо, също много противоречиво е това, че има много държави, включително и европейски държави, които не са осъзнали още, че и финансовото усилие което извършваме за борба срещу вируса Ебола, може да ускори победният край на тази борба. Ако искаме наистина да има резултат от нашата дейност, от отварянето на болници, лечебници и така нататък. Изчисленията показват, че е необходим 1 милиард долара. За момента само половината от тази сума сме отделили Така че посланието, обращението към всички трябва да бъде пари. Пари трябва дайте средства за дейности, за инфраструктура, за лечебни центрове, които ще помогнат да изкореним в зародиш тази болест. Благодаря. Merci, благодаря, господин председател. Госпожа директор, пътната карта, която се предлага от СЗО, ми се струва непълна. И в тази връзка бих искала да знам дали СЗО държи сметка за съществения аспект, който представя управлението на миграционните потоци е, не само е, по транзитните страни, а още при постъпването в Европейския съюз, за да се предпази континента от този вирус. Благодаря, госпожа Кавезон Ройс. Благодаря, господин председател. Аз е, искам да започна с поздравления към представителката на СЗО, тъй като излиза, че най-накрая тази организация е осъзнала сериозността на проблема. От 6 август до 20 октомври се взеха две решения наистина, които тласнаха напред толкова необходимото още от отдавна международно сътрудничество, както и стартирането на общ план за е, контрол след 90 дена. Имам обаче съмнение, продължава да ме гложди съмнение за това, защо не се въведе в практика това още по-отдавна, още отпреди? И смятате ли, че сега големите усилия, които полагаме, са наистина достатъчни? Големи са усилията, хубаво е това, но може ли нещо по-конкретно да ни кажете, за да разберем дали тези големи усилия са достатъчни или трябва да са повече? И искам да ви попитам нещо конкретно за Испания. И Испания дали последва правилата за избягване на заразата на медицинските лица, които работят на места, тъй като нямаше национален план в Испания по това време и дали Световната здравна организация е в контакт и координация с съответните органи в държавата Испания. Разработва се в момента план, по който Европей въздушните бази в а, а, Рота, Испания и Морон ще бъдат използвани за бази. Искам да попитам, има ли координация с евроиспанското правителство по начина по който ще се използват тези военни, военновъздушни бази, за да се избегнат бъдещи е, злополуки. Тези злополуки, тези ам, инциденти, ако мога така да ги нарека, всъщност ам, алармират общественото мнение. И да ви попитам накрая, дали всички ваши мерки, всички ваши действия имат съответната здравна гаранция. И сега вече накрая, какво знаете за гаранцията, която е издадена от Швейцарски институт в Лозана относно разработената до момента вакцина? Тя наистина надежна ли е, както пише така в нея? Благодаря. Е, е, Следващия въпрос е, благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за това, че организира днешната дискусия. Няма две мнения тук. Ясно е, че става дума за хуманитарно бедствие. Незначителният риск, е, на който е подложен Европейския съюз, е, вероятно все пак не бива да ни успокоява. От друга страна би било нередно и проява на лицемерие да изолираме страните от Западна Африка. Към това се добавя е, липсата на, на достатъчно медицински специалисти, липсата на обществена осведоменост, Говорим за един милиард необходими средства, сериозна сума. В същото време комисията се нуждае и чем вече освоява средства за стимулиране на изследователската работа. Но какво може да се направи веднага? Съюзът трябва да поведе, трябва да даде пример. за да се е, спре разпространението, да изолираме вируса, а не страните, както се казва. Комисаря Стиланидес по време на изслушването е, тук е, подчерта, че първото му официално посещение, след като поеме задълженията си, ще бъде в чужбина, т.е. ще бъде в Западна Африка. И, и така трябва да се, да се действа по всички фронтове, инак не бихме се справили. Госпожа Мейзнер, по-нататък. Благодаря, господин председател. Много вече се каза и, и за това, което следва да върши Европейският съюз. Е, нямам много да добавя, просто бих могла да изразя общото възхищение – за хората, които е, доброволно се включват е, в действията на място. Аз съм от е, комисията по транспорта. Добре е това, което чухме тук, че се разработва видеоматериал за осведомяване на пътуващите – но, но и ние в Транспортната комисия разисквахме риска. Малък, нисък наистина, но все пак е на лице. Разговарвал съм с, с лекари по германски летища. Мисли се за евентуален термоскенер е, за проследяване на телесната температура на постъпващите от Африка пътници. Едва ли едва ли това е най-правилният подход. Но, но на краща, елементарната висока температура все още не е признак за заразно заболяване. Трябва да се <laughs> прави комплексна диагноза. Нали, значи, общо симптомите се свеждат до, до висока температура, но плюс повръщане и диария. И оттам нататък, е, разбира се, при възникване на основателно подозрение може да се задейства цял механизъм, който трябва да е на разположение, но само в случай на появила се необходимост. Понататък морския транспорт. Е, вчера в е, нашата комисия е, докладваха представители на Европейската агенция по морско дело, обми, обмисляно е, е да се проверяват плаващите от африканския континент кораби. След това се отказали от идеята, защото накрая не става въпрос за пътнически плавателни съдове, за товарни. Но, но още и още трябва да се направи, за да помогнем на хората на място. Господин Балца. Konstatását, amelyben választ adott a bizottság elnöke által föltett két alapvető kérdésre, mit tudnak tenni a Благодаря на нашата гостенка за дадената информация. Вие, прочим, отговорихте на някои въпроси, повдигнати и от е, представители на Европейската комисия, как да спрем разпространението, как да се погрижим за заболелите. Но аз имам още един въпрос. Какво може да направи ООН, така че подобни епидемии да не избухват поначало? И аз ви задавам въпроса е, не просто в качеството ви на, на директор в СЗО. Организацията на Обединените нации би следвало да работи в световен мащаб за подобряването на жизнените стандарти. И тук говорим за крайно бедни страни, но, но този макар и общ признак не е достатъчен, за да се види спецификата на различните страни по света, по начина по който освояват наличните ресурси, например, има страни, в които на 100 000 души население се пада само един лекар. Чувства ли отговорност за това ООН? Възнамерява ли да направи нещо, за да преодолее тази ситуация? За, за предоставяне, например, на неотложна помощ с медици, с лекари на място на страни, чиято здравна система е крайно неразвита. И тук става въпрос за превенцията. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията, на, Европ... на комисията по, по околната среда за поставянето на въпроса на дневен ред. Благодаря на представителката на СЗО за яснотата, с която ни осведоми за актуалната ситуация. Очевидно все още липсват средства, ресурси, необходимо е гъвкаво финансиране, след това е, материалната база, е, кадрите и не мога да не споделя е, обезсърчението, което усещаме тук и други колеги от някак недостатъчно активното участие на Европейския съюз. Така че аз бих искала господин Якъб да каже какво според нея може да се промени от тук нататък в три, в три направления. Първо за преодоляването на, на инфекцията с интензивни мерки и в частност какво ние бихме могли да направим, за да ви помогнем. На второ място, интензивна подкрепа за засегнатите общности. Тук колегите говориха за по-широкото -по въздействие на, на тази епидемия, за, за хората в неравностойно положение, за, за бремени майки, за страдащи от малария, които някакси биват пренебрегвани в, такъв, в условията на такава криза. И, и на трето място, по-дългосрочния план. Радвам се, че вие говорите за надежда, за това, че евентуално скоро ще има вакцина, но не мога да не се сещам за грешките допуснати в миналото. Е, когато е, вниманието на средствата за осведомяване поначало мимолетно се отклонява от това, което заслужава най-активни действия. Така че пак в това отношение, какво бихме могли да направим и ние? Господин Пирга, благодаря господин председател. Благодаря, госпожо Якъб, за дадената информация. Но тук липсва нещо важно. Всяка епидемия има своята динамика. Начало, връх или кулминация и до изкореняване на болестта. Така е било, така и ще бъде. И може ли да ни каже господин, госпожа Яка по тази крива, къде се намираме в момента? Стигнали ли сме върха, а може би вече сме превалили този, този хълм и се движим към изкореняване? От друга страна, някои реагират панически. Наистина може да се окаже тази, тази епидемия да бъде скоро забравена, а в момента да се употребява за тесногради политически цели – и да попитам тук представителите на Европейската агенция, на, е, на Европейската комисия, на Агенцията за лекарствените средства. Продължават ли изследванията за, изнамирането намирането на вакцина? Има ли сериозен риск от появата на нови щамове на този вирус? От, от мутации, значи. Е, и, и съгласувани ли са всички действия? Значи, примерно между нашата Европейската агенция за лекарствените средства и е, съответната Американска агенция за хранителните продукти и, и лекарствените средства. Ясно е, една вирусна епидемия много, много трудно може да бъде преодоляна и, и наистина правили се всичко възможно да се, да се, предвидя, да се предвиди развитието. И и отново за паниката. Обикновено в състоянието на паника се допускат сериозни грешки. Спомните си свинската треска или е, е, свинския грип. А, тогава беше произведено значително количество различни вакцини и в крайна края се оказа, че проблемът е толкова сериозен, те трябваше да бъдат унищожени. Така, значи, стигнали ли сме е, е, кулминацията на епидемията? На второ място продължава ли изследванията за вакцина? На трето място сътрудничим ли в достатъчна степен с САЩ? Госпожа Еви е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Е, знаем, както ли за разпространението на вирусни заболявания, в това число обезлесяването. Е, премахването на естествените прегради, т.е. безогледната експлоатация на природните блага. Втори фактор е потреблението на дивечово месо, понеже е, дивите животни могат да бъдат носители, вектори на, на заразата, и, и какво се прави в това отношение? Има ли някаква информационна кампания, някаква просветна кампания е, с, цел профилактика? Госпожин Турмис? Така, е, е, в духа на казаното от колегите, малко, малко по-активно трябва да се работи, малко повече екшен, ако щете. Знаете, ние чуваме е, от, от другаде различни неща от тези, които чухме тук. И А, и аз ви предлагам, тук добре чухме СЗО, но да поканим, да и медици без граници, защото хората са на място и, и имат преки впечатления. А наскоро журналистите ме питаха какво ще стане, ако до година, януари, февруари, март се разгори грипна епидемия. Живеем в времена на информационен излишък. С свръхзвукова скорост, и да се каже, се разпространяват слухове е, в електронното пространство. И колко сме подготвени, вие, ние, колко, колко сме готови за нещо, което просто като горски пожар се разпространи в общественото пространство. не бихме ли могли със същите средства да се преборим с този проблем? Фактически да, да се борим с паниката, с слуховете пак чрез съвременните информационни средства, чрез, чрез интернет. И доколко сте готови да, да противодействате на такова разпространение на, на панически слухове в интернет? Господин Граматикатис. И понеже съм последният в списъка на изказващите се, ще бъда съвсем кратък. Както а, се казва в Библията, последните ще станат първи. Добре би било а, наистина а, да, да поканим някого от а, е, лекари без граници. Ще ми се да постигна увереност, че всичко е наред. Че всички 28 държави членки разполагат с възможности да се справят с вируса и особено страните, е, които са жертва на тежка економическа несправедливост. И още нещо, за което не се говори. Възможно е този страшен вирус да разпали други проблеми, да, да, да, да подтикне към, към расизъм, към, към ксенофобия. И, и би трябвало да извадим поуки от тази епидемия. Защо толкова закъсня реакцията на международната общност? Защо толкова малко солидарност бе проявена, проявена с тях, когато това бе най-необходимо? И как оттам нататък да работим за, за напред? Благодаря. И сега нашата гостенка, госпожа Яка, да, да отговори, ама е, да е много лесно при толкова много въпроси, но нека опита. Благодаря ви първо за много интересните въпроси за проявената напълно основателна загриженост. Нека започна с последното. Да, вие се е, безпокоите за 28-те държави членки на Европейския съюз. Аз съм е безпокоена за 53-те държави в Европа, в това число бившия Съветски съюз. Нали, ние сме световна организация е, и, и е, имаме, имаме така световен обхват. Макар и аз е, да ръководя е, е, европейското направление със седалище в Копенхаген, е, уверявам ви, че няколко от моите служители, един от тях дясната ми ръка, е, са на място е, в Африка, е, в Гвинея. Е, така че имаме информация от първа ръка и значи информацията, която споделих с вас, не е така от нашата кула от слонова кост в Копенхаген, а от терена. В Европейския съюз все така смятам, рискът от разпространение е нисък. Държавите членки са добре подготвени, но трябва да си правим полуки от всеки случай, отделно взет, това число испанския. Понеже, както съм казвала, е, е, винаги, когато се правят е, бюджетни съкрещения в условия на бюджетни ограничения, най-вече страда здравеопазването. И ако погледнем в, сред европейските страни, само 3% от общия бюджет за здравеопазване се изразходват за превенция, за промоция на здравето, за за здравна просвета. И това, което вие бихте могли да направите като законодатели е да, да поставите акцента в по-голяма степен върху профилактиката, превенцията, върху здравната е, просвета, да е, попълните нормативните празноти е, за готовността е, на е, държавите членки за справяне с подобни епидемии. Днес е бола, утре, утре друго. Има, има, има и други здравни заплахи. Нали, все още в това отношение има какво да се прави. Общо взето съм съгласна, или е, нали, ние сме на вашето мнение, че трябва да се контролира при източника в Западна Африка. Ам, та, трябва да направим така, че е, да се изпълни пътната карта. Необходими са, значи, повече терапевтични центрове. Видяхте в моята информация само 15. До сега много повече е, е, специалисти от чужбина. 150 на само на, на терен от повече от 700-те, които са необходими. Е, трябва да бъдат спазени ангажиментите. Е, това не е просто хуманитарна криза, това е безпредседентна е, криза на, на неотложна необходимост. Ето защо е, цялата система на организациите на ООН участва. Например, трябва да, да преодоляваме много трудни проблеми от културен характер, примерно е, погребенията. Опитваме се да, да не накърним достоинството, да, да, да не потъпчем местните традиции. Две неща са от особено значение. Да се изолират а, е, а, е, заболелите, да се проследят контактните и на второ място да се осигури лечение. Но за тази цел е, е необходима много по-голяма ангажираност на международната общност. По-нататък, много се радвам, че бе повдигнат въпроса, е, който се отразява в медиите, за това дали закъсня нашата реакция. Аз казвам не. Това, че на 8 август едва обявихме кризата като международна, в съответствие с а, е, нормите, които действат, не означава, че ние до тогава не направихме нищо. Още през март бяхме на терена. През април и май вече 110 на наши е, служители от, нашите, от нашата система на СЗО и то най-вече от африканския регион бяха на място. Това се Нали, Аф, Африка е критикувана без каквито и да било основания. Вярно е, че не, не разпространихме е, правилно, да кажем, информацията. Приемам тази критика, но според мен не, не сме закъснели. Едва на 8 август обявихме публично, просто защото е, Международният е, регламент в областта на здравеопазването предвижда именно това. Естествено, трябва да направим оценка на, на, на, на цялото развитие на кризата. След като успеем да поставим под контрол разпространението на вируса, ще пристъпим към оценка. Но, но госпожа Ривази, е, е, е, знаете, е, и по повод на, на други подобни е, е, епидемии, е, сме били критикувани. Е, по едно време излязахме като лъжливото че знаете, вълк, обаче вълк нямаше. Нали, и затова ни критикуваха. Така че е, нашата позиция не е много лека. Така или иначе, уверявам ви, оценка ще бъде направена, но, но за сега трябва да насочим всичките си усилия е, да преодолеем заплахата. Някои от другите въпроси сега, с благодарност за това, че ги отправихте, и, и, и ясно е. Вниманието трябва да бъде съсредоточено върху Западна Африка, така и правим. Според мен бюджети ограничени не би следвало да бъдат за сметка на общественото здравеопасване Вашите, един от въпросите, не само един, прочен, беше за, за донорите, за помощите. Е, винаги трябва средства да се насочат и към укрепване на здравната е, система, наред с средства за преодоляване на, на епидемията. Макар, че е, е, в западноафриканския континент проблема до голяма степен се дължи на гражданската война, а не, а не толкова на економическото положение. Фактически в резултат от е, гражданската война здравната система бе сведена до състоянието си от преди няколко десетилетия. Що се отнася до ролята на Европейския съюз. Мисля, че неговата роля до сега е много положителна, много конструктивна в две, две отношения. Части за защита на гражданите на Европейския съюз, но и в принос към нашите усилия в Западна Африка. В първото отношение бих искал да подкрепя казаното от Джон Райан – а именно, че редовните заседания на Комитета по здравна сигурност и на Световния комитет за кризата с, съвместно с СЗО бяха изключително важни. Италианското председателство на съвета изигра своята роля не само по линия на дневния ред на съвета, но и свиквайки извънредно заседание на министрите, специално за, за скрининга на пътникопотоците. Е, имахме и една допълнителна среща с председателя на съвета на министрите по здравеопазване, е, с представители на комисията и, и, и с мое участие. Е, държавите членки също участват активно с средства, с финансиране за изпълнение на пътната карта на ОНСЗО на миналото заседание някъде 180 милиона евро бяха отчетени вече като предоставени от е, държавите членки. Както казах, нужни са още, както в пари, така и в хора и в материална база. Но е, лечебните центрове се, е, се строят, още 20, наред с 15-те, които вече действат, което означава още 5000 легла. Повече усилия са необходими сега за привличането на, на здравни специалисти от, от чужбина на място. Но, но трябва да се направи пък необходимото, ако някой от тях е, бъде заразен, е, да, да, да, да се дадат всички гаранции и се положат всички усилия е, за обгрижването на този човек. В отговор на въпроса на Испания, много добре би било наистина, ако цялото лечение може да се проведе на място, но до сега това не бе възможно. Сега, доразвивайки капацитета на място, смятаме, ще може лека по лека да се откажем от медицинските евакуации, които до сега, които до сега, разбира се, бяха много важни. Още някои въпроси. Ваксините Както казах, за сега разчитаме на мерките в областта на общественото здраве, при, при липсата на, на лечение, но положителното сега е, че изследванията са в ход за изработването на вакцина. Както добре знаете, до сега не бяха на лице търговски стимули за разработването на вакцина. И това е вторият момент, господин председател. Втор, второто нещо, което бих искала да ви, да ви помоля, да, да помоля за подкрепата на вашата комисия. За всички пренебрегнати, игнорирани до сега заболявания, за всички болести на бедността, да се намери някакво решение, някакъв механизъм за стимулиране на научните изследвания, т.е. при липсата на стопански интерес. Така сега, е, предклиничните изпитвания са на първа фаза, е, впрочем, в първата фаза приключва е, и за обща безопасност на вакцината. На втората фаза ще се изпитва ефикасността. И на, този, на, на тази фаза с информираното съгласие на някои от заболелите и на медицинските работници, ще се проведат изпитвания върху самите тях. И оттам нататък <coughs> че значи ще навлезе в практиката, като лека по лека, нали, като за тази цел ще трябва да се изработят някакви критерии за подбор на пациентите. После въпроса за миграционните потоци, Активно работим с южноевропейските страни. Повечето от е, иммигрантите с происход от други, не от трите засегнати от епидемията и повечето, уверявам ви, госпожи и господа иммигранти, са в добро здраве. Но, но, но трябва да работим заедно. Що се отнася конкретно до ебола, обаче нищо специфично според мен не се налага в областта на миграционната политика. На заместник председателя на вашата комисия благодаря за това, че повдигна въпроса за полуките. Наистина, Трябват ни полки и две неща са важни тук, е, като вече като полка. Очевидно трябва да се укрепват е, здравните системи и здравеопазването в е, Западна Африка. И друго, изграждането на основния капацитет. Там, където той липсва в Европа, в Европейския съюз обаче, бих казала, че необходимия капацитет практически на лице. Усилията на Европейския съюз питате няколко пъти. Според мен те са, те са достатъчни. Е, винаги може и повече, добре, но е, за е, гарантиране защитата на европейските граждани мерките са адекватни. А за, за, за Западна Африка, както казах, нуждаем се от още подкрепа за пътната карта. Да, още малко, толкова много бяха въпросите. Така, за е, е, консумацията на, на месо от е, дивеч е, в Африка, да, въпросът е сериозен, трябва да знаете, това са изключително бедни страни. И особено в словията на изолация хората трябва да се прехранят с нещо. Така че тук възниква въпроса за продоволствената сигурност и това отношение за допълнителни средства, това число гъвкавото финансиране, Наистина става въпрос и за продоволствено снабдяване. И още нещо само, моля ви, ако ми позволите, за грипа. Има много фалшиви тревоги. Наскоро имахме едно световно заседание в Азербайджан. Искаха да отменят срещата поради опасения от грип. Оказа се е, един единствен случай, обаче и той, и той е малария. Сега грипния сезон, така, така да се каже, предстои. Важно е всички да се вакцинираме да се предпазим, пък и да сведем до минимум е, е, вероятността за е, фалшива тревога. И въпросът засяга, прочим, и Западна Африка, защото сега цялото внимание е насочено към еболата. Твърде малко внимание се отделя на други здравни състояния, в това число безопасно протичане на бременността и, и израждането на, на плода капацитетът е крайно ограничен. Та с тази мисъл ви, ви оставям. Извинявам се, господин председател, че пресрочих е, времето, пък вероятно не отговорих и на всички въпроси. Така, благодаря. Благодаря ви, е, госпожо Якъп. Е, и трябва да кажа, че тук след малко ще се лишим от услугите на преводачите и ако наистина е необходимо, ще дам думата на комисията и на двете агенции. Ако, не, комисията а, се отказва, агенциите също. А, но е, един кратък отговор да дадете. Искам само да кажа, че не можем да намалим риска до, в Европа до нула, ако не се справим с източника в Запад, Западна Африка. Първото, което трябва да направим обаче е да гарантираме а, заразените хора да могат да се върнат в Европа, тия, които помагат а, там и да имат болници, болници, които да ги посрещнат. Благодаря. Благодаря на всички колеги, както и на преводачите, за това, че останаха след края на работното си време. Ще продължим след обяд за втората част от нашето заседание днес.